Yeah. Excuse me, I cannot start because there are some members. Нека да започнем, уважаеми господа. Някои от депутатите са тук, но не всички. И проблемът е, че не можем да променим дневния ред и ще само ще гласуваме. liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf Sie alle... Скъпи колеги, добре дошли тази сутрин на следващото заседание на нашата комисия. Искам да посоча, че Имаме някои изменения в дневния ред, които обаче са незначителни. Първо точка 4, доклада на господин Бютикофър. по него няма да извършим разискване, а направо ще се гласува, така че тази точка ще е, отпадне от там. След това точка 10. Е, тази точка също трябва да бъде свалена от дневния ред. Интернет на нещата става дума, е, тъй като докладчикът не е тука и е, би било добре, ако е, докладчиците са тук, за да можем на следващото заседание да разгледаме още една точка. При точка 12 на господин Тосановски, тук искам да кажа, че е, няма да проведем дискусии по тази точка. Директно можем да гласуваме днес по нея. Докладчикът е, ни информира, че всички въпроси е, са достатъчно изяснени, така че може днес да гласуваме. Е, ако нямате възражения, е, тогава приемаме дневния ред с посочените изменения и с това преминаваме към точка трета от дневния ред. Не, извинете, логично е съобщение на председателя, обаче аз нямам съобщения, така че преминаваме към точка трета. Сигурност на доставките на газ. Е, много пъти сме обсъждали този доклад. Днес е, още веднъж ще се извърши обмен на мнения по внесените изменения. Както установихте сами, има много изменения, значи е, много работа ни предстои. И давам думата на господин Квадрас, докладчика, за да може да ни съобщи неговото становище по този въпрос. Е, от 10 часа ще гласувам. Моля, ако обичате с карти. Господин Квадрас, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Първо, бих искал да благодаря на всички колеги от тази комисия за тяхната дейност по този регламент. Този интерес се проявява в броя на измененията, които наближават 500. Наистина има интерес към предлаганото законодателство. В момента правим една първа обща проверка на тези изменения. И в голямата си част те са сходни по своите цели и смисъл. Моето впечатление е, че дейността по постигане на компромиси няма да бъде сложна. Така че сме на прав път. Има две групи изменения, които са ясно разграничени – Едните са насочени към подобряване на предложението, но не предлагат принципни изменения към текста, а има други, които целят по-задълбочени промени в текста. В първата група на измененията, които искат да се подобри текста без радикални промени, има някои, които подчертават ролята на пазара като първи етап за предотвратяване на кризи. И мисля, че тук всички сме съгласни. Има други, които придават по-голямо значение на мерките за корди... координация, искат повече консултации и тук също нямам някак... тук няма някакви възражения или проблеми. Важно е да се намери една добра формула за изчисление на разходите по един балансиран начин, така че всички заинтересовани страни да бъдат отчетени техните интереси. Важно е да се постигне добър баланс между сигурността на доставките, економическите реалности и необходимостта да се инвестира, включително и в инфраструктурата. Мисля си, че тук също нямаме сериозни различия. Има и изменения, които целят да се, увели... да се увеличи бдителността срещу определени клаузи в договори с трети страни и определени пазарни практики. Тук също можем да потърсим решения. И има изменения, които подчертават, че е необходимо между системните връзки да бъдат изградени с цел да бъдат присъединени към общата система и у нези енергетични райони, които са в момента изолирани. Така че това е като цяло първата група изменения. Има също така други, които говорят повече за ролята на енергийната ефективност, за възобновяемите енергийни източници. Но има някои, които предизвикват доста сериозни противоречия. Втората група изменения, които целят по-задълбочени, по-радикални промени. Аз видях следните сфери определение на защитения клиент. И те си, став, те си поставят за цел да се постигне една ясна дефиниция на европейско ниво. Аз предлагам на европейско ниво да има дефиниция, която да се ограничава само с домакинствата. Домакинствата трябва да бъдат защитени клиенти. Защо? Защото доставките в крайна сметка се ползват от крайния потребител. Ако една държава членка има достатъчно сигурност доставките, да, се доставят енергийни източници, източници на енергия до всички домакинства. Не трябва да има задължения за другите държави членки, за да не са задължени други държави членки е да помагат на тази държава в случай на криза, тъй като тя самата е осигурила достатъчно доставки. Необходимо е, разбира се, тук да бъдат включени елементи на анализ на риска и определяне на вероятността на изникване на криза. Трябва да бъдат добавени конкретни критерии, както, например, колегата Свобода предлага. за да се добавят като специални клиенти също така някои обществени услуги с конкретен характер. Тук нямам възражение. Други измен... изменения иска да се въведе индикатор, който да е основан върху анализ на риска и въздействие. Трябва да има, според тях, един задължителен индикатор или показател. Очевидно това значително променя цялата философия на документа. Според мен, критерия трябва да бъде един задължителен за изпълнение стандарт. И, и също така, приложението, по което ще постигнем съгласие, то ще бъде изцяло експертно, изцяло техническо. И също така е много важно на регионално ниво да се прилага този документ, това приложение. И за това аз съм за това съм за критерия минус едно и да има анализ на риска, който да позволи на държавите членки да отговорят на стандарта в съответствие с националната специфика. Е, е, стандарта е минус едно, който аз застъпвам защото трябва да се отчете разнообразието в ситуацията на различните държави членки и техните пазари. Но трябва да се преработва стандарта, който е задължителен само в един показател, както предлагат някои колеги, е нещо, което създава противоречие. Аз съм съгласен с Европейската комисия, че съветът вече е оформил позиция, която е за това да има задължителен стандарт и този стандарт да бъде N-1. Това е нещо, което вече съществува. Т.е. имаме една ситуация, която включва всички тези елементи. Още един противоречив момент в измененията е това по какъв начин се определят критериите за обявяване на криза. Има изменения в този смисъл за всички вкус. 10%, 20%. обявяван от страна на компетентния орган. Е, също така има различни географски критерии, обявяване на криза в отделни региони в рамките на страните. Така че има много предложения от различни колеги. Смятам, че те всички са интересни и те всички позволяват да се реагира на реални ситуации. Лично аз смятам, че не трябва да ограничаваме възможността да се обявява една общностна криза, криза на нивото на Европейския съюз. Защото, разбира се, има национални случаи, когато ситуацията е много сериозна или, например, в някой регион ситуацията е много сериозна, но не трябва да изключваме възможност да се обяви извънредна ситуация или криза на общностно ниво. Мисля си, че трябва да обмислим тази възможност. И така. Комисията трябва да има задължение да обявява такава извънредна ситуация, когато има конкретна ситуация в конкретна държава. Но оставяме отворена вратата за случаите, когато комисията може да обяви извънредна ситуация в рамките на цялата общност. И в, в този случай бенефициенти ще бъдат у нези държави, които са най-силно засегнати. Това е един момент, който е доста полемичен. Очаквам да се постигне компромис, който да гарантира това, че у нези държави, които са в най-сериозна ситуация, най-засегнати от кризата, и много често това е малка група страни. Но тези държави членки получават солидарността и солидарната помощ на останалата част от Европейския съюз. В този смисъл също така искам да ви информирам, колеги, че секретарятът на нашата комисия промени текста и това се отнася до един текст на съвета за регионално сътрудничество. Този текст се определят от тези региони в Европейския съюз, които ще имат нужда от сътрудничество в рамките на Европейския съюз в сферата на доставките. Много колеги изразиха своята убеденост, че трябва да има текст за регионално измерение на сътрудничество, което е един начин за бързо, ефикасно реагиране в случай на криза с доставките. Аз съм съгласен изцяло с тях и съм убеден, че, че проблемът с обявяването на общност на криза може да се реши, ако поставим основното ударение върху регионалното измерение. Така че този е текст на съвета пристигна след като бяха внесени изменения и е много сложно да го включим в дебата и в гласуването. И работим върху един текст на парламента и ще постигнем съгласие, за да можем да гласуваме в тази комисия и с председателството и с координаторите, разбира се. Мисля, че ще можем да постигнем успех. Разбира се, всички членове на комисията могат да изпратят своите предложения за подобряване на текста. Има изменения, които значително променят изменението и те се стремят да увеличат правомощият на комисията в моменти на криза. Тези изменения въвеждат възможността комисията пряко да се намесва на пазара, ако тя не е удовлетворена от действията на държавите членки. Аз лично имам своите съмнения, че това политически е разумно. И за това бих искал да изслушам комисията, която е най-засегната това предложение. И смятам, че комисията има необходимите възможности и инструменти, за да реагира адекватно в случай на криза, но също така комисията има своите ограничения – защото много държави членки не искат комисията да има абсолютни правомощия. Затова трябва да потърсим някакъв разумен компромис. Също така има изменения, които искат да се сигури максимална бдителност за състоянието на вътрешния пазар, особено що се отнася до клаузата за трети, трети страни, свободни доставки, свободен пренос на газ. Смятам, че те могат да бъдат включени. Също така съгласен съм с измененията, които призовават към сътрудничество между комисара по енергетика и върховния представител по външната политика. Но ясно е, че това сътрудничество трябва да бъде тясно, но също така е равнопоставено. Защото, що се отнася до външните отношения, аз смятам, че мисля си, че те малко се надценяват, както малко се и надценява ролята на върховния представител в момент на енергия демократична криза. Разбира се, кризата много често има политически аспекти, но има и чисто експертни аспекти. Затова е необходимо да има сътрудничество между комисара по енергетика и върховния представител по външни отношения, но трябва да има едно равнопоставено партньорство. Освен това, някои колеги предлагат компетентните органи, националните регулаторни органи да имат по-голяма роля. Знам, че съветът е срещу това. Най-малкото в окончателния текст трябва да се посочва, че компетентният орган не е регулатор. И двете инстанции, двете институции, компетентният орган и регулатор трябва да работят в тясно сътрудничество. И очевидно тук също ще трябва да се потърси баланс. Така че това е обобщението на основните характеристики на предложените изменения на тяхното съдържание и на общите идеи. От този момент ще работя постоянно с докладчите в сянка и с координаторите за да можем да потърсим и да намерим компромиси. Смятам, че имаме всички условия, за да постигнем добри компромиси по всички въпроси, за които говорих до сега. Разбира се, ще работим в един конструктивен дух. Има много очаквания към този регламент. както от засегнатите сектори, така и от цялото европейско общество. Има големи очаквания към този регламент и ние сме сигурни, че ще успеем да отговорим на тях. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря на колегата за подробното представяне на измененията. Сега имаме точно един точно половин час, защото и след това имаме а, е, гласуване. А, е, до момента а, е, са се записали 6, а, всъщност 7 кандидати за изказвания и а, първо Давам думата на господин докладчика в Сянка, господин Слобода. Благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря на колегата Видал Квадрас за извършената от негова работа. И е, сега темата Испанско председателство. Е, пътят ще бъде труден, но ние сме готови да е, отстраним препятствията от неговия път, така че той да стигне със сигурност до Сантяго. Сега, аз е, искам да е, се огранича е, върху точките, различни от тези, по които е постигнат компромис. Аз мисля, че трябва да се добави само текст, който не противоречи на солидарността. При минус едно в моята политическа група има различни предложения за изменения. Няма какво да дискутираме. Това е по-скоро идеологически въпрос. Аз съм на мнението на колегата Квадрас. Ние трябва да останем при задължителната формулировка, ако се гарантира гъвкавост на национално равнище. Ако днес посочим индикатор, е, аз мисля, че това е, ще е, доведе до един твърде амбивалентен критерий. Лично аз искам да подкрепя тук. Що се отнася до последиците от кризата, мисля, че трябва да приемем, че нашата цел всъщност е този закон никога да не се прилага, защото ние бихме могли още от самото начало да избегнем кризата, но ако има криза, то тогава комисията трябва да има свободно поле за действие, за да реагира, що се се отнася до регионалното сътрудничество, аз мисля, че можем да направим това заедно, така както предложи докладчика. Сега за комисията, ако мога нещо да кажа, в списъка на страните е посочена една страна, която понесе тежки последици. Тази страна, Словакия, аз не я виждам всъщност в този списък. Аз виждам Унгария, Словения, обаче Словакия не е посочена в списъка, а тя понесе тежки последици последици от кризата. Що се отнася до възможностите за намеса на комисията, ние ще установим твърда рамка. Комисията може да се намесва тогава, когато пазарът или националните мерки не функционират. И то в ясен иерархичен порядък. Първо пазара, след това националното равнище и след това комисията. Винаги може да има спорни случаи и спорове по детайла, обаче аз мисля, че приоритетите и иерархичната подреба употреба трябва да бъдат ясни. Сега, що се отнася до господин Йотингер и госпожа Ещън, аз мисля, че този въпрос е от прагматичен характер. Аз е, е, не виждам е, някакво стълкновение на мнения. Двамата трябва да действат заедно и особено госпожа Аштън трябва да използва дипломатическите пътища за установяване на контакти с енергийните контакти в и извън страната. И двамата с господин Йотингер трябва да си сътрудничат добре, така че тук мисля, че няма да има проблеми. Като цяло виждам а, достатъчно широко поле за компромис и мисля, че това е най-добрият път да стигнем а, до бързо споразумение. Аз, а, както казах, съм готов да поема контакти с съвета. Не искам да блокирам добрите сигнали, които се подават от парламента, а именно, че освен институционални въпроси могат да се решават и въпроси по същество същество, господин Шигански. Благодаря, господин председател. Узнания е, е, въбец справоздавце. Господин председателю, бих искал да се присъединя към онези, които одобриха високо работата на докладчика. Неговата работа ще ни помогне да разбротим различни компромисни решения и един добър а, доклад. Но нека да кажа няколко политически момента. В крайна сметка в Лисабонския договор се въвежда на енергийна солидарност и по този начин ние гарантираме е, тези разпоредби и не бихме искали те да останат само на дума. Има много неща, които са заложени тук. Ако искаме един инструмент, който ефективно и ефикасно да оказва въздействие върху енергийната сигурност на Европейския съюз, трябва да направим така, защото ролята на Европейската комисия да бъде изразена съвсем ясно и точно, особено при обстоятелства, при които пазарните инструменти престават да бъдат ефикасни. Аз уважавам много работата на групата, която работи по доставките на газ миналата година, но не забравяйте, че има ситуации, в които пазара не може да работи достатъчно ефективно сам по себе си. Реакциите при криза би трябвало да бъдат предприяти, е, когато, например, има 10% падане на подаването на газ към държава членка, т.е. 10% е цифрата, която аз искам да бъде записана. Не считам, че едно спадане с 20% може е, да е нещо реално, т.е. това може изобщо да не се случи. От друга страна обаче не би трябвало да имаме и много обща дефиниция на защитен потребител, защото тази група ще се окаже толкова голяма, или поне това е един от вариантите, че няма да може да се подава газ при определени случаи на изваредно положение по отношение на газта. Имаме нужда от двупосочни потоци на газ, особено в Централна Европа и взаимосвързаност на системите. Трябва да има механизми за компенсация и за споделяне на разходите. Считам, че това е нещо естествено. Освен това, трябва да разгледаме финансирането от европейски източници на тези проекти, но не би трябвало да одобряваме предложения за изменения, които да намалят натиска за прилагането на тези е, фактори, защото този натиск е достатъчен. Не бива да забравяме също така и външния фактор. Господин Сариус Волски спомена тези неща, защото въпросите не са свързани единствено и само с търговия. Сътрудничеството с госпожа Аштън ще бъде изключително важно в тази сфера. Така че в резюме е, всичко е в наши ръце. Можем да направим голяма стъпка към засилена енергийна сигурност. Можем да приемем регламент, който ще бъде изключително важен и за държавите членки членки за гражданите и който ще накара гражданите да усетят, че нещо се е променило в Европейския съюз. Иначе ще си пропилеем усилената работа. Искам да благодаря на докладчика за отличното сътрудничество с докладците в Сянка. Благодаря колегата Тамаш. Благодаря. Алехо много добър анализ си направил. И считам, че сега трябва да се гласува. Не само добър, е добра философията по определени въпроси. Трябва да очакваме кризите, трябва да сме предприели достатъчно мерки преди тяхното възникване, но трябва да има и добра, добър баланс между вътрешната сигурност и пазара, както регионите и комисията. Та това е философията, но смятам, че е нужно да гласуваме, за да имаме кост в ръката и да можем да спечелим част от въпросите, които са важни за нас пред съвета. Та трябва, като гласуваме, да мислим стратегически. Аз съм направил няколко предложения, като например да се ускори обратното подаване на газ. Това е нещо много ефтино, може да става бързо. Освен това, считам, че регулаторните органи трябва да имат оптимални правомощия. Ако регулаторните агенции не са машинистите на този влак, то тогава ще има администриране на две нива в националните власти и ще може да се уронва функционирането на вътрешния пазар и конкурентоспособността. Затова считам, че агенциите трябва да бъдат подсилени. Там са и познанията, и те трябва да са водещите. Също така трябва да засилим прозрачността максимална степен. Още един въпрос. Максимално ограничено определение на защитен потребител. Имаше много добри предложения на колегите Нибла, Ван Нистелрой и считам, че точно това е посоката, в която трябва да се движим. Не считам, че бюджетът на Европейския съюз ще ни помогне да решим всички проблеми, свързани с инвестициите в газопроводи. Не разполагаме с милиарди в нашия европейски бюджет. Това, което трябва да се опитаме да направим с тази директива е да наложим правила, т.е. да задължим операторите да предприемат предварителни мерки, като например мерки за подаване на газ в обратна посока, за да има сигурност. Нито Рюргас, нито която и да е от големите а, компании са бедни. Те имат много средства. Трябва да направим така, че парите да се насочат към подходящи инвестиции. Затова са необходими правила, И не трябва да считаме, че бюджета на Европейския съюз са някакви кутии с пари по телхата, които трябва да бъдат разпределени между нас. Имам два въпроса към комисията. Първият е свързан с регионализацията. Аз искам да работим по този въпрос, но считам, че ако не внимаваме, можем да слезем на ниво регионализация, но няма да има достатъчно задължения, свързани с конкретиката. Сигурни сте, че няма пробиви в текста на съвета. Трябва ли да се погрижим за такива недостатъци? И нещо, което малко ме дразни, в този случай в Полша, в 6 дни примерно се говори за конкуренция, след това се започва да се плюе по Русия и в крайна сметка какво се оказва? Те си лягат в кавички с Газпром. Според мен приемането на клауза, която е свързана с защита на конкуренцията, е изключително важна. Защото говорят се за сигурност на доставките, от друга страна се пречи на работата на вътрешния пазар. Какво ще направи комисията по този конкретен случай? Благодаря. Колегата Валян. Благодаря, господин председател. Моля, включат си микрофона, казва председателят. Благодаря на господин Видал Квадрас за прекрасната работа по тези трудни въпроси. Бих искал да спра на някои от тях. Първо за N-1. Отначало смятах, че това не трябва да се използва като стандарт, а по-скоро като индикатор. Защото се опасявах, че това ще изкриви картината и няма да даде ясна представа за състоянието със сигурността. Обаче сега смятам по-скоро, че въпреки, че този инструмент не е съвършен, трябва да има поне минимален праг, като този инструмент бъде направен задължителен, защото иначе предложението ще бъде също толкова безсилно и безсмислено, както и директивата, която се опитваме да подобрим. Разбира се, трябва да се отчитат и специфичните характеристики на държавите членки при този инструмент. Виждаме, че в регламента комисията придава разширени правомощия на всички етапи на процедурата на самата комисия. Аз не съм толкова мач. Не съм толкова много привърженик на силната комисия, но въпреки, че комисия трябва да одобри планове за действие в извънредните ситуации, тя не трябва да принуждава държавите членки, да може да принуждава държавите членки да ги използва. Комисията трябва, разбира се, да носи реална полза, но не смятам, че трябва да се увеличат правомощията. За това съм за това да има координираща работна група, която да консултира комисията в случай на криза. По регионалното сътрудничество смятам, че предложението на съвета, което сме получили е интересно и приложение 4, разбира се, трябва да бъде отчетено. Предвижда се засилено регионално сътрудничество в светлината на сигурността на доставките. В този смисъл настоявам да се обърнем повече внимание на дългосрочния аспект, а именно диверсифициране на източниците на доставка и на маршрутите за доставка на газ. Също така трябва да се развие по-добър пазар и по-добри възможности за използване на втечнен природен газ. Сега за обявяване на извънредна ситуация. Мисля си, че не е толкова важно конкретно число, колкото е важно да има един минимум, който да позволява на компетентните органи да обявяват общност на извънредна ситуация. Те първа трябва да се извърши работа, за да се намери разумно решение за този проблем. Песимистичният сценарий е, че този регламент ще бъде толкова стриктен, че държавите членки няма да могат да помагат на другите държави членки в криза, защото прагът е много нисък, например 1%. Ние се надявам, че системата ще позволи да се реагира на всички възможни ситуации, като се проявява солидарност и гъвкавост. Е, очаквам с нетърпение работа си с господин Видал Квадрас и другите докладчици в Сянка. Благодаря. Искам да помоля следващите колеги да се, сравня, да се съобразяват малко с времето. Господин Салкас. Господин председател, бих искал да поздравя нашия колега, господин Видал Квадрас. Той е допринесъл много за постигането на добри резултати. Смятам, че тази дейност ще се увенчае с успех. Този регламент е много своевременен. Своевременен и той е посветен на най-важните неща, които да позволят да се предотврати кризата или дори да избухне криза, тя да бъде смекчена и да се реагира адекватно. Обаче регламентът не обхваща всички подробности. Защо? Защото ако искаме пазарни механизми и да осигурим обратно подаване на газа, то всяка държава трябва да бъде свързана с общата система на Европейския съюз за пренасяне на газ. До сега този регламент не решава проблемите на енергийните острови. За това се поставя въпроса за това как проблемът с енергийните острови ще бъде решен. И смятам, че трябва да бъде отчетена ситуацията с Балтийските държави в момента Литва не е в състояние да постигне стандарта N-1 и в момента ние се опитваме да решим този проблем, като се свържем с латвийската мрежа така че ние ще решим проблема с N-1, но ще останем така или иначе енергиен остров. Така че този регламент няма да реши нашия проблем. Европа не може да се помиря с ситуация, в която страни и региони в Европа разчитат само на един доставчик. И тук не става дума за някаква фобия от Газпром. Не. Ние искаме Европа да, не зависи от Газпром и от изнудването на Газпром, защото който и да е единствения доставчик, винаги има опасност от изнудване. Аз съм бил свидетел на това, защото моята страна се сблъсква твърде често с тази заплаха. Затова смятам, че с този конкретен регламент трябва да направим първоначалните стъпки в тази посока. Иначе регламентът няма да отговаря на своето име, а именно сигурност на доставките. Много е важно Европейският съюз да поеме финансови задължения, да предоставя финансови средства, за да се реши проблемът с енергийните острови. Благодаря ви. Благодаря. Има още четири изказвания на комисията и на докладчика и в 10 часа е гласуването. Госпожа Тикал е следващият оратор. Аз дори са felicit și eu pe domnul Благодаря. И аз искам да поздравя господин Видал Квадрас. Искам да подчертая някои важни моменти, поне важни според мен. Считам, че е изключително важно за определени защитени потребители да включим институции, които да предоставят медицински услуги, както и други услуги, свързани с извънредни ситуации. Например, базисни хранителни продукти. Трябва да се гарантира солидарността между държавните членки, когато има енергийна криза. Освен това, се надявам в доклада на госпожа Валиан, тези инициативи, които са насочени към идентифициране на енергийните острови, да бъдат подсилени и да се насочат повече инвестиции към тези острови. Енергийната инфраструктура по принцип е изключително важна и не само газовата такава. Би трябвало да включим също така възобновимите енергийни източници, тук и да идентифицираме допълнителни източници на доставки. Проектът на Буко, според мен, би трябвало да бъде включен в също при заглавката Разнообразяване на енергийните източници. Благодаря, Ангелика Ниблер. Благодаря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 Съвсем накратко искам да благодаря най-сърдечно на нашия докладчик господин Квадрас, който мисля, че днес много добре структурира дебата с своето встъпление. Искам да се огранича върху три точки, които за мен са важни. Първо, дефиниция на защитения потребител. И тук благодаря на колегата Тьормес, който още от самото начало започна добре и даде необходимия принос от своя страна. Рядко се случва това, трябва кръгът на защитените потребители да бъде възможно тесен, така че аз е, тук е, в е, комисията искам да изразя нашата подкрепа за този подход. Втората тема, обратен поток, reverse flow. Аз мисля, че в рамките от две години да се е, въведе е, това за всички страни е доста амбициозна цел е, и трябва да се провери дали в економическо отношение това има смисъл и за това тук искам да се подкрепят изменения 265 и 266. Трето, колегата Рюбик внесе някои изменения във връзка с стратегическите газови доставки. Аз ценя високо господин Рюбик, обаче съм на друго мнение. Мисля, че това не е необходимо да се прави на европейско европейско равнище с цел избягване на деформация и на конкуренцията. Сега трябва да се създаде система, която не би трябвало да ни позволява да изпадаме в подобни ситуации. И последно, но не на последно място, искам да кажа на всички колеги, че според мен е важно в този регламент съвсем ясно трябва да се очертаят отговорностите на участниците и всъщност какво трябва да се очаква от предприятията, какво от държавата държавите членки, какво от европейското равнище. Аз поделям схващането на колегата Валиан, че е, координационната група ГАЗ трябва да бъде тясно включена тук. Естествено, комисията трябва да играе важна и решителна роля, но е, трябва да се знае преди всичко кой за какво отговаря, така че е, още веднъж трябва да се оценят съответните изменения. Благодаря, колегата Ханслов. Yes, uh, now it functions, yeah? Успях да пусна микрофона. Аз съм против това да се злоупотребява с думата философия. Считам, че това би довело до наистина смешни последици. В Германия го забелязах. Пътувах до Брюксел от Германия и в публичните, извинете, в обществените туалетни имаше надпис «Нашата философия». Значи, може да има философия и на обществените туалетни. Значи, хайде да не използваме думата философия толкова много в различни контексти. Тази дискусия замества консултациите на докладчика – и искам да се възползвам от тази възможност да спомена четири въпроса, които според мен са изключително важни. Економическа дипломация. Трябва да вземем предвид, че поради кризата продажбите на Газпром спаднаха с 30%. Както виждате, ситуацията да се променя и се предоставят достатъчно добри условия за развиване на економическа дипломация от страна на Европейския съюз. За да предотвратим спирането на подаването на газ, което стана миналата година. На второ място трябва да спомена консервативното поведение на банките. Споменах това и по време на изслушването на господин Ютингер. Бих искал да подчертая отново този аспект – Банките не подкрепят много от финансовите инструменти, които са изключително важни за подаването на газ, както и за цялата нефтена индустрия. Те не подкрепят НТ 799. А Русия изисква този инструмент. На трето място – трябва да подкрепим междусистемните връзки. Това беше най-голямата пречка при последното спиране на гъста. Имаше възможност за доставки от Беларус, но нашите мрежи не бяха готови за такова подаване, така че междусистемните връзки са изключително важни. На четвърто място създаването на газохранилища. Моля ви, нека да следваме принципа на острието на окам, което е да говорим по-малко и по смисъл. Благодаря, господин Карем. Благодаря, господин председател. Разбира се, функционирането на вътрешния пазар е една от най-добрите гаранции за сигурност на доставките. Но и господин Салтегас спомена, че имаме нужда от междусистемни връзки. Не можем да има пазар, ако нямаме начин да придвижваме един продукт в рамките на пазара. Що се отнася до казаното от господин Турмес, че тези инвестиции няма да идват от бюджет на Европейския съюз, а ще идват от газовите дружества, нека да не забравяме, че в Балтийските държави частният сектор е казал, че няма да финансира между системните връзки, защото пазарът е много малък. А от друга страна и там имаме Газпром, който има, има огромна възможност да отблъсква всяка възможна конкуренция в бъдеще. И за да се прекрати ситуацията с островното положение на Балтийски държави, мисля, че е необходимо да има определени субсидии, защото пазарът няма да може да се справи с това предизвикателство. Просто няма никой, който да желая от частния сектор да финансира изграждането на междусистемна връзка между Полша и Литва. Така че трябва да помислим как да решим този проблем, как да се придържаме към принципите за солидарност, как да укрепим вътрешния пазар. Но за да може да бъдат изградени тези междусистемни връзки, особено в Балтийските държави, са необходими средства от Европейския съюз. Благодаря. Остава ни съвсем малко време. Може би комисията да даде кратък отговор на поставения въпрос. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда съвсем кратък. Първо, искам да благодаря на господин Видал Кладръс. Мисля, че колегите на господин Видал Квадрес, самия той са допринесли много и са казали много важни неща, затова няма да говоря по отделните изменения. Бих искал да се спра върху най-важните моменти. Съгласен съм с господин Видал Квадрес и другите, като господин Турмес, господин Свобода и госпожа Нибле, че обхвата на защитените потребители трябва да бъде минимизиран. разбира се, държавите членки могат да бъдат по-гъвкави и да, имат по-широк спектър от защитени потребители, но дефиницията трябва да бъде много стрикна и доста стеснена. Също така подкрепяме идеята за задължителен стандарт N-1. Ако този стандарт бъде задължителен, това ще бъде много разумно решение и аз разбирам, че за някои балтийски държави е много сложно да постигнат самостоятелно N-1 но ако N-1 е постижимо на регионално ниво, и аз съм убеден, че балтийски държави заедно с Полша могат да постигнат N-1, в Латвия има много добри възможности от гледна точка на газохранилищата. Разбира се, има нужда от по-добри връзки между системите от запад към изток. Що се отнася до обратното подаване на газ, това е нещо, което винаги много ме очудва, защото това е твърде луксозен вариант. Един експерт ми каза, че той изобщо не знае дали трябва да се въвежда обратното подаване на газ, но аз знам, че обратното подаване на газ изисква не чак толкова много средства. Около 3 милиона това са дребни пари в е, общия мащаб. Не, не смятам, че ние трябва да обсъждаме обратното подаване на газ. Това не е проблем. Той аз смятам, че ние трябва да сме много стрикни за това и за N-1. Що се отнася до правомощията на комисията? Комисията иска да има две правомощия. Да проверява че плановете са изготвени надлежно и както каза господин Турмес и други, има много натиск от страна на пазара да се отслаби на генетизираност на държавите членки. Фирмите имат собствен бизнес. И господин Турмес правилно посочи доминантната позиция на някои фирми, но комисията иска да се убеди, че това, което прави държавата членка, отговаря на гарантирането на сигурност. Комисията също така иска да има възможност да се увери, че мерките предприемани от дадена държава членка не отслабват вътрешния пазар. Ние сме наблюдавали подобна ситуация през януари 2009 година. Комисията не иска да иземва правомощите на държавите членки. Комисията иска да избегне ситуацията, в която държавите членки пречат на подаването на гази отслабват вътрешния пазар. Надявам се, че вие ще подкрепите необходимостта от такова ново правомощие на комисията. Що се отнася до общност на извънредна ситуация, обявяването, лично аз не държа да има някакви количествени прагове. Важно е комисията да може, след като оцени ситуация, да има право да обяви извънредна ситуация или тя може да го обяви по искане на една държава членка. Но 20% прагова стойност са безсмислени, защото по време на последната криза само 10% бяха намалени доставките на газ в рамките на Европейския съюз. Така че тези 10% според мен са разумни или изобщо да няма никакви количествени показатели, а просто да се даде възможност на комисията да действа по собствена преценка. Също така бих искал да подчертая един важен момент и това е външното измерение. Не смятам, че има някакъв проблем за това баронеса Аштън и господин Ротингер да си сътрудничат. Това, което е важно, е да се спазва изискването държавите членки да уведомяват изцяло за това какви междуправителствени спогодби възнамеряват да сключат. Това е много важно, за да може Европейския съюз да говори с един глас в сферата на международните енергийни доставки и договори. Защото ако уведомяването става постфактум, Европейския съюз няма да може да говори с един глас. Затова е важно комисия да бъде уведомявана от държавите членки преди сключването на договора. Надявам се, господин председател, че отговорих на основните моменти и може би още нещо регионалното сътрудничество не трябва да води до резултати, които са по-слаби, отколкото националното решение N-1. Благодаря ви, господин председател. Да, накрая още веднъж колегата ви дал квадрас. Благодаря, господин председател. Бих искал от сърце да благодаря на всички колеги, които се изказаха за тяхното желание за постигане на съгласие по темите, които все още остават неразрешени. Разбира се, компромисите, до които ще стигнем, трябва да бъдат компромиси, които да отговарят на сложността и многоаспектния характер на проблемите. трябва да постигнем компромиси, които реагират на реални потребности. Трябва да потърсим баланс между позициите, които всяка по-отделно не дават пълен отговор на проблемите. Ще дам пример. Госпожа Валян ни припомни че може да има ситуации, в които кризата с доставките да бъде в размер на 10% за целия Европейски съюз, но дадена страна или малка група страни да са много силно засегнати, да са в катастрофално положение. И за това е необходимо да има дейности на общностно ниво, за да се реагира на този проблем. От друга страна, една голяма държава може да има прекъсване на доставките в размер на над 10%, но тази държава може самостоятелно да справи с проблема, защото има достатъчно ресурси и няма нужда да се обявява извънредно положение на общностно ниво. Тоест трябва да потърсим критерии, който не се основа върху някаква твърдо закавана цифра, а отчита разликата в потенциалните ситуации. За регионалния аспект. Там, когато имаме регионален план, който е постигнат на доброволно ниво и е допълнителен към националното ниво, мисля, че това е добре. Същото въжи за правомощият на комисията. Комисията няма да бъде някаква свръх държава, но представителят на комисията посочи, че има определени моменти, в които комисия трябва да има нужда да има правото да насочва дейностите на общността, защото иначе ще се получи вакуум. Така че, както вече казах, ние се движим в правилната посока. И накрая бих искал да посоча, че аз осъзнавам колко е важен този дебат. Ние винаги казваме, че Европейският съюз трябва да носи реална полза за гражданите си. Европейският съюз трябва да покаже, че той има възможността и способността да подобри живота на хората и да реагира на реалните проблеми на гражданите. И тук имаме един класически пример за това, за което говоря. Тук говорим за реално реагиране на реални проблеми, на реални заплахи. За това трябва да можем да покажем тук, в този случай, и това е много убедителен случай, че Европейският съюз наистина носи полза, реална полза на своите граждани. Благодаря. С това приключваме разискването по тази точка от дневния ред и с леко закъснение пристъпваме към гласуване. Ако ми позволете, ако ми позволите, Днес ще гласуваме по някои точки. В началото трябва да изпробваме обаче как функционира техниката, защото ми се струва, че е, има някои неблагополучия. Предполагам, че всички носите картите си. Нека сега да се опитаме да видим как действа машината. What happened? Oh, wait. Wait, you, you Liebe Kollegen, liebe Kollegen. Скъпи колеги, скъпи колеги, първо искам да питам, чувате ли ме и разбирате ли ме добре и е, след това искам да кажа няколко думи във връзка с порядъка на гласуване онези от вас, които желаят да разговарят помежду си, на тях ще им препоръчам да напуснат залата, а тези, които желаят да гласуват, нека останат. Първо. Второ, искам да направим пробно гласуване, за да видя как функционира машината за гласуване, така че а, гласувате ли по въпроса дали в бъдеще трябва да започваме точно или не? Да, не, въздържали се. Това е проба на системата. Край на гласуването. Добре. Благодаря. Всичко е окей. Okay. Чудесно. Окей. Okay. Добре. А, някой е забравил да гласува при пробното гласуване, но това не е проблем. Значи това първо, след това два проблема, свързани с техниката. Тук отпред има на втория ред два апарата за гласуване, които не гласуват, не функционират сега. На господин Оди искам да дам думата. Благодаря, господин председател. Ние бяхме принудени да внесем измененията на английски язик. Аз искам да протестирам. Става дума за основното право на депутатите да внасят изменения и ние тук в Европейския съюз смятам, че следваме принципите на демокрацията и по тези принципи всеки депутат би следвало да може да внася изменения. Народния си език колегата Ланган. Аз искам изрично да подкрепя това изказване. Добре. Искам също да подкрепя изрично и аз това изказване. Е, това едно. Второ, искам да посоча, че тук е постигнато споразумение в този извънреден случай и честността ни задължава да изложим честно нещата. Точно по тази точка ние разговаряхме по време на няколко заседания, не знам дали всички са присъствани, но тъй като тук имаше изключителна трудност да се спази на време процедурата, помолихме Комисията по култура да отложи малко процедурата, за да успеем. Нямаше друга възможност и за това се разбрахме е, с единодушие на всички членове на комисията, които присъстваха тогава, да се внасят измененията на английски. Съжалявам, но иначе по принцип е, имате 100% право. Е, просто тъй като беше направена такава оговорка, аз трябваше да я следвам. Е, така бяхме решили тогава и е, постъпваме спрямо тази оговорка, но може би ще намерим е, решение за този конкретен случай. Господин Оди. Господин председател, искам да питам какво е правното основание. Тук имаме сред нас представител на френските социалисти, който каза, че това ще бъде правна грешка, защото няма никакво правно основание да бъде забранено на депутатите да подават изменения на един от работните езици. Секретарията дали би могъл да отговори? Има специални дерогации, които могат да бъдат приложени по принцип за пленарни заседания и според тях някои документи могат да бъдат подадени не на всички официални езици. Има някои специални условия, при които се позволява определен брой депутати да се противопоставят на решението на председателя. Но що се отнася до измененията, то няма никакъв правен документ, който да регламентира този въпрос. Добре, можем ли тогава да следваме процедурата, прията в този момент от комисията и ще се опитаме да намерим решение за този конкретен случай. Става дума първо за изменението Кафър. Тук е, искам да посоча, че документацията е наличе и сега е, Изменение едно. Може би можем да гласуваме с дигане на ръка и ако ситуацията е неясна, да преминаваме към електронно гласуване. Съгласни ли сте? Изменение едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 2 в две части. Част едно за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част, кой е за? А, всъщност тук нещата са ясни. Значи за първата част ще има електронна проверка, електронно гласуване по първата част. Начало на гласуването. Има един повече от НП, даже двама. Още един? Един в повече от НП. А, всъщност, окей. край на гласуването. 13 за. Мисля, че ги виждате. Отхвърля се втора част а всъщност по втората част е, е приключено. Е, изменение 5 също в две части. Първа част, кой е за? Кой е за? Кой е против? Нещата се осложниха. Извинете, малко се осложняват нещата. Електронно гласуване. Значи става дума за всички изменения и само за това кой гласува за е, електронно гласуване. Обявих начало на гласуването, край на гласуването. Благодаря. Приема се. Сега е, процедурен въпрос на господин Оди. Господин председател, аз е, мисля, че не всички гласуваха по изменение 4. Благодаря. Това беше грешка. Мога ли сега да направя втората част? Извинете. Втора част на изменение 5. Гласуваме по втора част на изменение 5. Не. Отпада? Добре. Значи, приключихме гласуването по точка 5, връщаме се по изменение, към изменение 4. Извинете, това беше моя грешка. Това е изменението, което е представено само на френски язик. Ако ми позволите, аз ще а, разгледам това предусно изменение и след това ще бъде преведено това. А, можете ли да го приемете? Господин Бютикофер, много ви моля, помислете си по това. Господин председател, това изменение до сега не ми е представено на английски язик. Оговорката беше всички изменения да се представят на английски язик. Аз не ползвам френски язик и мисля, че не мога да разбера изменението на френски язик. Този, който е внесъл изменението и имаше възможност да се свърже с мен, той не направи това и за това аз не разбирам защо сега трябва да гласуваме за нещо, което ни се представя в последния момент. Просто не можем да си съставим обективно мнение по тази материя. Значи, предложението ми беше, ако разгледаме това изменение като устно изменение, то би могло да бъде преведено в последствие. Но а, след като а, има възражение, тогава процедурата е ясна. Още веднъж а, а, така искам да посоча, че може би е добре да се намери извън процедурно решение. господин Ланга. Сега, ако приемем английски язик тук и е, не се допусне възможност за симултанен превод, аз е, тогава е, внасям изменението и всеки е, депутат е, е би могъл да прекъсне гласуването, въпреки постигнатата оговорка и следващия път е, да го представим в писмен вид. Господин Оди. Искам да кажа на докладчика, И искам да се извиня. Имаше много заседания с френската делегация и нямаше как да се срещна. Ще направя едно предложение, обаче, господин председателю. Ако нашите колеги са съгласни да го счетем за устно изменение, аз ще го изчета, ще бъде преведено и всички ще разберат за какво става дума и ще можем да гласуваме. Колегата Коми. Аз не съм съгласна с казаното от френския колега. Чичестър. Колегата Чичестър. Благодаря, господин председателю. Мисля, че това отговаря на предишната ни практика. Тогава, чисто и просто, считаме такова изменение за устно изменение и считайки го е, с устен преведено, то може да бъде разбрано на всички езици и по този начин депутатите получават предложението на своя език. Още веднъж господин Бетикафър. Доколкото ми е известно, правилникът посочва, че може да се възрази срещу внасянето на устно изменение. Господин Ланге, един момент. Аз съм готов да отегля тази резерва, тъй като а, лицето, което е внесло изменението, се е, извини за е, допуснатата постъпка. Е, сега минаваме към процедура. Господин Оди, бихте ли прочел вашето предложение за изменение на френски язик бавно, за да може да бъде преведено добре и да го чуем е, всички и след това да гласуваме. Благодаря ви сърдечно, че постигнахме споразумение по този въпрос, господин Оди.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 Благодаря, че ми давате думата. Комисията а, е, призовава към е, следване на глобален подход, за да може Европа да върви по път а, е, на една здрава економика и да представи нова програма за растещи и заетост и интелигентно регулиране. Всички а, отделни политики трябва да бъдат насочени към тази цел. Призовава комисията да проведе разискване с парламента относно ефективността на политиката за конкуренция и да се погрижи актуално глобалната антимонополна политика, която се основава на принципа на плащане на високи глоби, основани на процент от оборота, без да се вземат предвид финансовите резултати на предприятията, те да бъдат подчинени на целите, без за да се избегне отслабването на економическия капацитет на предприятията и отрицателното влияние върху заетостта е, трябва да съществува възможност е, е, да има разделяне на при глобите на лица, които са допуснали някакви грешки в търговските отношения и лица, е, работещи с поддоставчици, за да не станат те жертва на незаконни практики. Благодаря за превода. Всички колеги чуха много добре съдържанието. Е, сега можем да пристъпим към гласуване. Кой е, е съгласен с изменение 4? Кой е против? Отхвърля се. Благодаря. Изменение 6. Кой е за?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 въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, приема се. Седем. Първа част. За. Параграф 7. Оригинален текст. Първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Трябва да проверим чрез електронно гласуване. Моля. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. 17. А, отпада. Тогава 18. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Сега гласуваме по цялото изменение. А, за. Извинете, електронно гласуване е необходимо по-добре. Начало на гласуването. Край на гласуването. Край на гласуването. Един а, от НП в повече. Край на гласуването. Приема се. Следващото гласуване. А, поздравявам ви. Гласуваме сега последващия доклад на а, госпожа Валеан. Тук нещата са малко по-сложни, така че нека да внимаваме да не объркаме порядъка на измененията. Моля ви за съдействие. Сега, 27. 27, 28 и устно изменение. Кой е за, моля? С дигане на ръка, против въздържали се, приема се. Компромис 1, кой е за, против, въздържали се, приема се. Господин председателю, извинявам се, е, поисках да взема думата още в началото на гласуването, т.е. преди да започнем, но не ме видяхте. Искам да кажа, че 50-то изменение не е включено в компромис номер 1. 5-0, 50-то не е включен в компромис 1. Искам това да бъде отбелязано. Das Problem ist nur, Frau Tikau, Проблемът, госпожо Тикао, се състои единствено в това, че докладчикът и политическите групи са постигнали компромис и аз не мога да внеса никакви изменения. Така че, ако всички участници са постигнали компромис и са го признали, то вие би трябвало да говорите с вашата политическа група. Аз нищо не мога да направя в момента и не мога да променя нищо. Добре. Този отговор задоволява ли ви, госпожо Валиан? Не мисля, че изобщо се покрива наистина, но би трябвало да бъде в компромисното изменение. Според мен нещата са очевидни. Ähm, Понякога има проблеми, госпожо Тикал. Аз също съм бил свидетел на подобни случаи. Трябва много точно да се гледат нещата. Аз в нашия случай не мога да променя нищо, след като всички политически групи са се съгласили. Така, приключихме по компромисно предложение за изменение 1, компромисно предложение за изменение 2, за, против, въздържали се, също се приема с мнозинство. Минаваме към 45 към 54. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 55 с устните изменения. Амблок по компромисно предложение за изменение 4. Случаят е много сложен. Значи имаме 54 плюс компромисно за из... предложение за изменение 4 за, против, въздържали се, приема се 56. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 57 за с устното изменение против въздържали се Приема се. Компромисно предложение за изменение 3 с устно изменение по изменение 82. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 11. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 66.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 компромисно предложение за изменение 3 до 3 бис. Е, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 69 за, против, въздържали се, електронно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването, резултатите, приема се. 70. Тук има а, езиков коментар. Прието е 71 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Сега, 18, втора част с устно изменение. Гласуваме. За, против, въздържали се, приема се. 13. Гласуваме по 13. За, против, въздържали се, приема се. 81. За, против, въздържали се, отхвърля се. НВ изменение 2. Гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 и НВ3 за, против, въздържали се, приема се. НВ4 за, против, въздържали се, отхвърля се. nv 5 за. Против. Значи по МВ5 е, проверка чрез електронно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. 85 кой е за? Против. Още веднъж, ако обичате. 85 е, кой е за? против, въздържали се, приема се 86 е кой е за, против, въздържали се, приема се 15 е кой е за, против, въздържали се, приема се 87 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се 16 кой е за, против, въздържали се, приема се 88 и 90 блок за, против, въздържали се, приема се. 89, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромисно предложение за изменение, амблок е, с устно изменение към изменение 91, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 18, за, против, въздържали се, приема се. МВ6, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 95 за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се, приема се. 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно предложение за изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. 99 с устно изменение за, против, въздържали се, от... приема се. И сега 101 с устно изменение, кой е за? против, проверка чрез електронно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването, приема се. Компромисно предложение за изменение 7. Кой е за? Против? Благодаря, въздържали се. Е, приема се.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 против, въздържали се, приема се 126, 26, извинете, за, против, въздържали се, приема се. Компромисно предложение за изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. 126, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 127, кой е за? Против, въздържали се, Приема се 128 кой е Против? Нека направим проверка, ако обичате. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Край на гласуването. Приема се. 129. Кой е за? Против? въздържали се, приема се 130 за, против, въздържали се, приема се. 131 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част. Проверка по първата част електронно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Резултат. Добре, приема се втора част. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. НВ7. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 136 за, против, въздържали се, отхвърля се. 134 за, против, въздържали се, приема се. 135 за, против, въздържали се, отхвърля се. 29. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 30. Е, отпада. А едно. Едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Устно изменение по 31. Кой е за? Против? Въздържали се? А, нека да проверим чрез електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. А, Пада. 32. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 33. Е, отпада. 34. Е, Кой е за, против, въздържали се. Нека да проверим по-добре. Начало на гласуването по 34. Е, Край на гласуването. Приема се. 34-35 разделно гласуване. Първа част. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Втора част. За? Против? Нека да проверим, че с електронно гласуване гласуваме електронно по втора част. Начало на гласуването, край на гласуването. Резултатът е, както го виждате, приема се. Гласуваме по трета част. За, против, въздържали се, приема се. 36. Кой е за, против, въздържали се, приема се. NV1. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. По 37 разделно гласуване гласуваме по първа част, кой е за, против, въздържали се, приема се. Втора част, сега а, изменение 2, за, против, въздържали се, приема се. И сега преминаваме към 39, първа част, кой е за,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 Устното изменение 14А. Е Може ли да гласуваме? Това е съображение. 14А гласувахме ли го или не? Заедно с компромиса. Окей. Номер 45. 45 45. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 46 за. Против? въздържали се, приема се. 47 е приключено. Е, и сега е, електронно гласуване по целия доклад. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Поздравявам докладчика. Преминаваме към законодателната резолюция. Електронно ли ще гласуваме? Отново електронно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Резултат, ако може да видим. Същото. Благодаря. Това беше всичко. Приключихме и сега минаваме към точката Европе, Европеана на колегата Енчо. Гласуването също е малко сложно. Гласуваме по изменение 2. то е за? Против? Бърз ли бях? Значи по 2. Кой гласува за? Против? Въздържали се? Приема се 3. За? Против? Въздържали се? Приема се 4 за. Против. Прие... въздържали се, извинете. Приема се 5 е, за. С устното изменение. Против. Въздържали се. Приема се. Шест втора част. Гласуваме по 6 втора част.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 против, въздържали се, приема се. 19. Разделно гласуване. Първа част. Кой е, е за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 20. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 21. Кой е за, против,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 от групата на зелените, първа част на изменение 6, все пак да се гласува по нея. Колегите преди това се споразумяха да не се гласува, а да отпадне от гласуването, ако се гласуват по 4 и 5. Но след като се настоява, нека да гласуваме. Просто политическите групи трябва да се споразумеят помежду си, защото случаят не беше оговорен така. Значи гласуваме по първа част на 6 кой е за, против. Още веднъж, защото видях, че много не гласуваха, така че електронно гласуване е, по първа част на 6 електронно гласуване. Има проблем. Може ли да обясните отново какво гласуваме? Erkläre es nochmal. Още веднъж ще обясня какво е гласуване. От е, изменение 6, първа част по това гласуване по е, оговорка между политическите групи. Е, там ставаше дума за импрофи менеджмент и те се споразумяха тя, гласуването по нея да отпадне, обаче групата на зелените настоява все пак да се гласува ясни ли са ви обстоятелствата? Става дума за импров и менеджмент. Така че електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И сега преминаваме към а, заключителното гласуване, електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Поздравления. Следващото гласуване е по а, инсталирането на европейски извънредно голям телескоп. По този доклад изключително а, важен доклад. Е, има ли е, против? Е, не, всички са за и поздравявам докладчика за добре свършената от него работа. Преминаваме към следващата точка. Гласуване по доклада на Тосновски. Гласуваме по изменение компромисно предложение за изменение едно за, против, въздържали се, приема се след това приети, приети, компромисно предложение за изменение 2, кой е за, против, въздържали се, приема се. 27, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромисно предложение за изменение 3, кой е за, против, въздържали се, приема се. И сега преминаваме към 28. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 9. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Единадесет. Кой е за? Против?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 приемат се с голямо мнозинство. Искаме да се откажем от законодателното гласуване, защото е предмет на дискусия, така че с това приключваме гласуването. Благодаря ви най-сърдечно, дами и господа. Не напускайте залата, защото дискусията продължава. Преминаваме към точка 9 от дневния ред, изготвяне на нова програма за цифрови технологии в Европа. Тук има ясни основания за дебата. Днес ще проведем първия дебат. Моля докладчикът госпожа Кастилио да вземе думата и ще ви бъда много благодарен, дами и господа, уважаеми колеги, ако сега имате някакви неотложни разговори, навън има достатъчно място – и второ, искам да посоча. Е, може ли малко тишина, за да може всички да проведем дебат и е, в залата все пак да е тихо, докато тече дебата. Благодаря ви много. Сега давам думата на госпожа Дел Кастилио. И искам съвсем сърдечно да поздравя господин Колосанти като представител на политическите групи. Още една минута ще изчакаме, защото за някои е доста трудно да напуснат залата. Защо е толкова сложно? Аз не мога да разбера какво е толкова сложно да се излезе от залата. Моля ви по-бързо. Дами и господа, първо давам думата на докладчика госпожа Дел Кастилио и след това госпожа Мас. Благодаря, господин председателю. късно четвъртък сутрин имаме възможност да направим първи обмен на становище по отношение на цифровизирания дневен ред. Комисията инициира е, тази тема. Аз съм докладчика, тъй като парламента ще излезе с доклад. Та в съответния период, т.е. преди комисията да излезе с конкретен документ по отношение на този дневен ред за Европа, Европейския парламент трябва да може да излезе с свое становище. И Европейската комисия, и съвета, пък и държавите членки ще могат да изслушат становищата на Европейския парламент, когато приемем, разбира се, окончателна позиция по този въпрос. Не мисля, че това ще отнеме много време. Мисля, че всички знаят колко важни са информационните и комуникационни технологии или ИКТ. Всеки аспект от живота ни, економиката ни, вече носи отпечатъка на ИКТ. По-настоящем все още сме в началото на дигиталната ера, поне така мисля, и има два подхода. От една страна нещата могат да се развиват е, съвсем естествено, нормално, а, по каналния ред, както се казва, или пък да се опитаме да ускорим този преход към цифровизираната ера. Не мисля, че това ще бъде лесно, защото ще бъдем изправени пред една смяна на парадигмите. Ще се включим в една нова фаза, която преди това не е имало. Една фаза на комуникационните решения. В миналото а, сме имали обекти, субекти във физическия свят, хартия, а сега се занимаваме с битове и атоми – Опитът да се откъснат хората от материалния свят, считам, че ще бъде изключително важна фаза а, към тази епоха. И комисията, и съветът, пък и всички останали форуми обсъждат този въпрос. Дигиталният дневен ред, как бихме могли да положим още малко усилия и да излезем с а, цяла поредица от конкретни мерки, конкретни действия, за да може Европа да се възползва пълно от цифровата революция. Ако трябва да опишем този дневен ред с едно изречение, то това бе последното ми изречение. Серия действия, които са насочени към постигане на конкретни цели с конкретни планове и последващи действия след тези планове, за да можем максимално да се възползваме от дигиталната революция. Или ще се възползваме от нея, или ще изостанем зад а, другите геополитически играчи, които се движат изключително бързо е, в това дигитално бъдеще. Та днес ще изляза с един дневен ред 215.eu. E Ако имате документа пред себе си, Това е една спирала и това е в края на документа. Ще можете да погледнете и ще видите че в сърцевината на тази спирала се намира човека. Гражданите, потребителите, съответните лица, които имат нужда от съответните компетенции, както аз ги наричам тук, или умения. Те имат нужда и от достъп, и то бърз такъв, и трябва да имат и права, които да гарантират този достъп който ще даде възможност да навлязат в системата и да могат да функционират в новата дигитална среда. Оттам насетне ние ще разработим различни аспекти, които са изключително важни, ако искаме да имаме едно истинско дигитално общество в Европа. Следващият елемент е единния цифровизиран пазар. Един единен пазар, където конкурентноспособността играе изключително важна роля. Нужни са възможности за различен достъп до услуги и стоки за нашите граждани. Те трябва да имат свобода на избор. в ръцете на, този, на промишлеността е гарантирането на този елемент. Иначе ще изостанем на световния пазар, ще претърпим загуби, ако не можем да се конкурираме дори вътре в Европа. Необходими са економии от мащаба, тъй като имаме 500 милиона потенциални потребители и трябва да се възползваме от този факт. И оттам насетне има още една част от спиралата, които трябва да спомена и тя е свързана с цялото общество или обществото като цяло. И тук говоря за процъфтяваща економика и благоденстващо общество. И би трябвало да насърчаваме развойната дейност, отличните резултати и практики, което пък означава да дадем на индустрията от дигитална гледна точка повече възможност за висока производителност. От моя гледна точка, малките и средни предприятия, които са ключова част от нашето общество, ще изиграят изключително важна роля Действията, които са свързани с насърчаване на цифровия дневен ред в малките и средни предприятия, ще бъдат изключително важни, ако искаме да се възползваме от техния ресурс. Всъщност, опитах се да резюмирам подхода си с няколко изречения. Заедно с тази спирала съм включила, разбира се, и други елементи, които са изключително важни да не кажа незаменими, ако искаме да имат цифрово развитие. В случая говоря за лидерство от политическа гледна точка от една страна и това съдържа два аспекта. Цифровия дневен ред е, би трябвало да бъде разглеждан от различни структури в е, Европейския съюз и на локално ниво, и на регионално, и на национално, и разбира се, на европейско ниво. За да може тези цели да станат лични цели на всяко едно ведомство. За това обаче е необходима политическа воля. Ако това не стане, ще бъде много трудно да разгърнем целият този процес. Считам, че са необходими конкретни решения и то поредица от конкретни решения в тази област. Поне всяка година или поне веднъж годишно, според мен, ще имаме нужда от една седмица, която да отделим за този дневен ред, след това последващи действия, те са в ръцете на комисията, за да можем да постигнем своите цели и да гарантираме тяхното постигане цифровия дневен ред се оформя в момента и държавите членки би трябвало да работят заедно. Испанското председателство се надявам да подаде тази тематика на следващото председателство и така нещата да вървят плавно. Има някои наистина незаменими елементи. На първо място ще поставя хората. При такъв тип революция хората трябва да бъдат овластени. Тоест не става дума само за техните познания, а и възможността да използват тези познания на практика. Не може човек чисто теоретически само да познава нещата. Трябва да може на практика да прилага познанията си. За това на хората е необходим високоскоростен достъп до интернет и да се възползва, разбира се, оптимално от възможностите, които цифровата революция ще предостави на гражданите. Мисля, че цифровото общество вече започна да се оформя. Не става дума за една революция, която е сравнима с индустриалната революция, защото в крайна сметка това, което се е изисквало от определени слоеви на обществото тогава, е било съвсем различно. Имало е елит, който е играл много важна роля при преминаването от земеделското общество към промишленото общество. При тази революция обаче ние имаме нужда от всички и то всички да участват активно в процеса. Иначе самото развитие на цифровото общество ще бъде размито. Затова считам, че този елемент е изключително важно. По отношение на единния цифров пазар, трябва да кажа, че той ще бъде пазар с а, отворени врати, особено по отношение на ключовата роля на развойната дейност. Приключвам, господин председателю. Опитах се да начертая, очертая, извинете, различни сфери, които са много важни. Те са 10 на брой и всяка една от тях е заложена като цел в нашата политика. Както и действия, разбира се, са предвидени за постигане на тези цели на нашата политика. И накрая още три неща. Първо. Важно е да развием новото законодателство за далекосъобщенията, както и да го прилагаме. А, както знаете, това законодателство бе прието съвсем наскоро. Или ще го прилагаме последователно и постоянно, както и бързо, или хайде да не си губим времето. Ако не го правим, няма да можем да отговорим на тези реални елементи, които съм споменала. Само 7% от транзакциите по интернет са трансгранични транзакции. Не искам тук да цитирам сега всичките тези цифри, с които разполагам, но според мен трябва да прилагаме този пакет за далекосъобщенията и това трябва да стане много бързо и последователно в абсолютно всички държави членки. За това Европейски съвет на националните регулатори вече функционира. За това и те ще играят изключително важна роля. Това е записано в пакета. Там пише, че а, те ще гарантират прилагането на този пакет и за това, че всички се движат с еднаква скорост напред. А, още нещо важно, което се при... е приложимо към всички елементи, не само цифровия дневен ред. Та, да, когато има последващи действия, и комисията, Европейската комисия, извинете, се опитва да види дали са постигнати определени цели, би трябвало да имаме някакъв вид прозрачност или регистър, за да видим кой, коя цел е постигнал. противен случай, мисля, че няма да знаем какво всъщност се случва в държавите членки. Не бих искала а, да говоря много дълго, но искам наистина последен коментар да направя по отношение на приноса на колегите. И преди, и в бъдеще. Аз лично гледам на този проект като на един колективен проект, макар че аз ще трябва да изготвя окончателната му версия. Не бива да забравяме, че това предложение, този документ за цифровия дневен ред от страна на Европейския парламент и надявам се той да бъде общ, не, не е свързан с а, някакви тълкования на пакета за далекосъобщенията, нито пък е опит да бъде ревизиран този пакет. Не. Някои колеги биха се изкушили, според мен, да направят предложения за изменения в този смисъл, но според мен трябва да не се подаваме на това изкушение, тъй като то няма да доведе до нищо добро. А, изкушението да се използва този доклад като повод да се повдигат елементи в дебата, които в крайна сметка са били одобрени и са в момента записани в текста на пакета за далекосъобщенията, не би трябвало да... Т.е. на тях би трябвало да се устоява. Този пакет трябва да бъде прилаган надлежно. Искам да се обърна към колегите с следната молба. Ако искаме документ, който да бъде ефективен и ефиказен, и аз съм се опитала да подходя точно така към структурата дори на този документ, опитала съм да избегна риториката, да изложа същността, или поне как стоят нещата според мен. Но това, което не бива да правим, е отново да подлагаме на дебат идеите или пък да тълкуваме идеите, които се съдържат в пакета за далекосъобщенията. На някой може да им харесва този пакет, на други може би не им харесва, но той е факт. Благодаря и ще взема думата отново в края. Благодаря за този важен доклад. Запознахме се с съдържанието на дебата и междувременно има 10 кандидати за изказвания, така че моля колегите да бъдат малко по-кратки. И господин Хакмарк беше първият, който поиска думата. Благодаря, господин председател. Бих искал първо да благодаря на докладчика за това, че тя създаде основа за това обсъждане. Цифровия дневен ред е едно от най-важните неща. Бих искал да посоча някои важни неща за предприемането на последващите стъпки. Първо, в глобалния контекст след кризата имаме една радикална промяна. Преди лидерите бяха САЩ и Европейския съюз. Това беше обословено от тяхното наследство и Европа беше водещо действащо лице. Сега виждаме, че Китай и Индия ще стават все по-големи и силни пазари. Вече виждаме, че основните оператори в сферата на далекосъобщенията са китайски или индийски, само един европейски. Разбира се, това създава нови условия за развитието на новите технологии създаването на пазар за тях. Също така трябва да отчитаме, че в Европейския съюз най-високата степен на разпространение и разработване на тези технология в тези части на Европейския съюз, където има по-голяма отвореност за нови фирми и по-добър достъп до пазара и повече конкуренция. Това беше подчертано и от докладчика. Тя говореше за това, че е необходимо да се прилага пакета за далеко съобщения, тъй като това е стратегическа гаранция за нас да останем водещ фактор в тази сфера. Освен това, смятам, че трябва да бъдем по-смели в три аспекта. Първо, това са цифровите дивиденти и как ги използваме в Европа. И говоря за Европа, не само за държавите членки. В европейски контекст това за нас ще бъде решаващо, за да бъдем сред най-напредналите региони. Мисля, че трябва да настояваме държавите членки и различните институции – да се използва максимално дигиталния дивиденд, да се предлагат нови решения там, където имаме най-добре развити сектори. Вторият аспект това е електронната търговия. Ясно е, че трябва да обвържем цифровото развитие с други светове, с традиционната економика. Мисля, че една от реформите, които трябва да опитаме, е да имаме контактни центрове във всяка държава за ДДС, за да може търговията в интернет да бъде по-улеснена за малките и средни предприятия и потребителите. Трябва да отстраним пречките пред трансграничната електронна търговия. Това може да бъде една доста лесна за изпълнение реформа, но ние трябва да сложим тази реформа сред нашите цели, свързани с създаването и укрепването на вътрешния пазар. Трето, за инвестициите в новите технологии. Смятам, че трябва да използваме максимално инвестициите. Трябва също така да гарантираме едни целенасочени публични инвестиции, за да можем наистина да направим така, че пазарът използва широко цифровите възможности. Но също така трябва да гарантираме и това, че когато инвестираме, ние инвестираме в най-съвременните, най-напредналите технологии. Това е един концептуален подход към развитието на цифровото общество в Европа. Трябва да говорим за широк спектър на цифрови възможности, но също така трябва да се стремим да сме лидери. Тоест, трябва да бъдем водещи, но също трябва да имаме и широка обществена подкрепа, защото ако не инвестираме достатъчно в някои региони, няма да можем да постигнем успех. С нетърпение очаквам последващата дискусия, за да засилим целенасочеността на цифровия дневен ред в Европа. Колегата Цукалас. Благодаря, господин председател. Първо, бих искал да благодаря на госпожа Пилар Дел Кастио Бях много приятно изненадан от нейния текст, като се започне с мотивите и изложението на мотивите. Също така бях много впечатлен от казаното от господин Хокмарк. Така че аз бих искал да се впиша в това, което той каза. Да, наистина, текстът на госпожа Де Кастио, Дел Кастио, е нещо, което може да стане бестселър в академичните среди. Той има необходимия баланс между реализма и политически аспект и посочва важни цели и предлага политически мерки за постигане на тези цели и посочва необходимите инструменти. Той споменава, че необходима програма за действие, както и съсредоточаване върху човека, върху гражданина. За съжаление, до сега сме разглеждали хората или като средства за производство, или като някакъв механичен сбор от права и задължения. В доклада на госпожа Дел Кастио се разглеждат предимствата на производството и стойността на труда, но също така се разглежда и културното съдържание и културния принос, който хората могат да направят. Много е важно това за обществото като цяло. Важно е обществото да позволи на гражданите да водят един съдържателен живот, да се реализират. Обществото трябва да позволява на гражданите да произвеждат, защото реалното производство в цифровата епоха може да допринесе точно за това за което, към което призовава госпожа Дел Кастио. Според втория закон на термодинамиката, ние трябва да гарантираме това, че сме обучили хората как да се използват тези инструменти. Така че мечтите на хората и нашата стратегия и визия за едно общество, което позволява на хората да осмислят живота си и изисква обучение, защото това ще позволи на хората да се реализират пълноценно. Колеги, смятам, че трябва задължително да прочетете този доклад защото ние всички трябва да дадем своя принос. И като говорим за човека, ясно е, че що се отнася до младите хора, които са оставени зад борда, ще бъдат в изключително изгодна позиция, дори в по-лошо положение от възрастните хора, които нямат достъп до постиженията на цифровата епоха защото няма да има альтернатива на развитието на обществото и наистина ще се получи една пропаст, едно разделение, ако държавите членки, ако Европа не помисли за това. Между другото, в други страни се мисли за това. Турция, например, наскоро инвестира огромен дял от своя бюджет, за да гарантира обучението на гражданите в информационните и комуникационни технологии. Същото прави и САЩ. Европа трябва да ускори и да интензифицира своята дейност. Ние говорим за Европеана. И ние можем да задминем Google, Google с Европеана, но ние не сме достатъчно решителни. Ние имаме културното богатство, капацитета на 27-те държави членки с техните хилядолетни истории. И ние трябва да се цифровизи... цифровизираме. Още веднъж благодаря на докладчика и бих искал да я поздравя за блестящите резултати. Е, колега е, Калфин. Колегата Калфин, докладчик в Сянка. Уважаеми господин председател, аз също искам да поздравя докладчика господа, госпожа Дел Кастио за проекто доклада, който е приготвила. Той отразява в значителна степен важността на развитието на цифровите технологии и поставя конкретни и амбициозни цели, които да бъдат изпълнени през следващите 5 години. Особено важно е, че тя вижда европейските граждани в центъра на развитието на информационните технологии – и през следващите години. И аз очаквам, че и с избора на комисар, който ще се занимава изключително с цифровизирането, Европейския съюз ще може да развие видимо през следващите няколко години капацитета си в областта на новите технологии и по-специално широкото използване на цифровите технологии. Искам особено да подкрепя няколко основни аспекта, които са в доклада на госпожа Дел Кастио. На първо място поставянето на конкретни параметри за много по-широкото използване на цифровите технологии. Това може да стане и чрез задължително минава през увеличаване на конкуренцията, защото е очевидно, че в страните, които тя е по-висока, гражданите имат достъп до по-бърз и по-ефтин интернет. На второ място, трябва да се създадат повече условия и повече услуги да се използват чрез интернет, което е свързано с създаването и на действително общ и динамичен пазар на стоки и услуги в интернет. И на трето място, нещо, което също е много важно в доклада, искам да го подчертая, това е обучението на всеки един гражданин на Европа за използване на цифровите технологии. Има няколко важни въпроса, които искам да спомена и които са е, централни при развитие на цифровите технологии през следващите няколко години и по които мисля, че Европейския парламент би могъл да се ангажира много по-енергично. Първо, развитието на цифровите технологии има смисъл тогава, когато осигурява ново и по-добро качество на живот и качество на труд на европейските граждани. Социалният аспект е централен. Той трябва да бъде в центъра на развитието на новите технологии. Промените в ежедневието, които носят новите технологии, са безспорни, но това, което Европейския съюз трябва да осигури е те да са достъпни за всеки един гражданин и да не се създават разделения и цифрова пропаст в рамките на Европейския съюз. Тук е особено важно прилагането на принципа на солидарността именно в условията на цифрово общество и на информационно общество. На второ място, ние трябва да си зададем въпроса защо Европа изостава с разработването на нови продукти и технологии в интернет. Очевидно е, че ние трябва да се стремим не само да прилагаме, но и да създаваме новите технологии. И тук констатацията, че европейския пазар е много фрагментиран, е доста упростена. Става въпрос за създаване на много повече стимули университетите, научните звена, фирмите да работят заедно за създаването на европейски продукти, които да бъдат тествани и лансирани именно на европейския пазар най-напред. На трето място, когато говорим за нови продукти и технологии, неизбежно опираме и до проблемите с съдържанието в интернет. Няма да влизам в тези въпроси сега, още повече някои от тях са много спорни. Но е ясно едно – Европейския съюз не може да отложи или да избяга от този дебат и от намирането на трайни и приемливи решения. Дали става дума за авторски права, за борба с детска порнография или с другите престъпления, ние трябва да намерим трайните решения, които са едновременно обществено приемливи и стимулират създаването на нови продукти в интернет от страна на бизнеса. Интернет е нова среда. Ние трябва да, не трябва да ограничаваме нейното развитие, както това се случва, когато нямаме ясни отговори за регулиране на съдържанието а да използваме нови инструменти, които тя ни дава, за да осигурим прилагането на законите. Това означава, че обществените норми ще се адаптират към новата социална среда. Колкото по-бързо това се случи, толкова по-бързо и потребителите и доставчиците на услуги ще се адаптират в тази качествено нова среда. На последно място бих искал да поставя въпроса, свързан с киберсигурността. Ратифицирането на Конвенцията на Съвета на Европа от всички страни членки, както се посочва в доклада, не е достатъчно. Европейския съюз трябва много по-активно да се включи към международните усилия за борба с престъпленията в киберпространството. Ние трябва да създадем и позицията на европейски координатор в областта на киберсигурността, който да координира усилията на национално и европейско равнище. Тук няма да навлизам в детайли, но дигитална Европа няма да бъде възможна без създаване на киберпространство, в което сигурността е ефективно гарантирана. Този въпрос може да се постави по-ясно в доклада, а мисля, че нашата комисия трябва да го разработи в детайли и в най-близко бъдеще. Благодаря ви. Благодаря, колегата Валия. Благодаря, господин председателю. Първо искам да благодаря на госпожа Декастиил за нейния доклад, за интересните идеи, които са разработени там. Е, най-общо казано, с повечето сфери, които са споменати в доклада, аз съм съгласна. Смятам, че наистина трябва да има едно е, благоденстващо дигитално общество в бъдеще, като дадем достъп до ширколентов достъп, както и бърз такъв, и да властим гражданите да участват в едно приобщаващо цифрово общество, като граждани на в центъра на ИКТ политиките. Аз съм съгласна с госпожа докладчика, че този доклад трябва да е фокусиран и избит, за да има максимално въздействие. Някои други аспекти, които са разгледани в други законодателни актове, като например управление по интернет, не би трябвало да подлежат на повторно тълкование тук. Имам обаче някои въпроси, е, по които искам, ако може да се изкажете. На първо място аз съм доста скептична, че 2015 година е една реалистична сел, особено като се има предвид стратегията на Европейския съюз за 2020 година за а, единния пазар онлайн. Това, което ме притеснява е, че когато се финализира процеса за вземане на решение, прилагането а, ще а, закъсне и инвестициите ще закъсне, че ще бъде вече 2015 година гледайки обаче до 2020 година, можем да направим един средносрочен срочен преглед за адаптации. Например, 2015 да бъде средносрочния преглед. Мисля, че това би било доста по-смислено. На второ място, считам, че а, подходът а, за гарантиране на повсеместен и високоскоростен достъп с широколентовите услуги ще ни даде едни по- пазарни услуги, които ще бъдат насочени към далекосъобщенията. Например, насочена помощ от страна на държавата, заедно с конкретно способност, могат да ни дадат наистина такъв високоскоростен достъп, без да се изкривява конкуренцията. На трето място не се е, придава достатъчно внимание за конку... на конкуренцията в сектора далекосъобщения. Остава си проблем, особено, що се отнася до фиксираните линии. Според мен е необходимо малко повече конкуренция в тази тази сфера, имайки предвид, че съответните фирми хващат е, е, целия приток на пари за фиксираните линии. Освен това, липсата на съответна конкуренция означава, че целият този призов за екс-анте регламентация, която трябва да бъде премахната в седми параграф, не е оправдан. Регулаторната рамка за далекосъобщенията под надзора на комисията и националните регулатори – за мен са една добра рамка фирмите да работят в една среда, където, разбира се, там, където има най-добро регулаторно прилагане, да има и най-голям при, е, приток на средства. И трябва да има наистина една е, добра, лоялна конкуренция. Имам и няколко допълнителни идеи които се надявам да бъдат взети предвид във вашия доклад. Смятам, че цифровия дневен ред би трябвало да насърчава една постоянна конкуренция между играчите на сферата на инфраструктурата на далекосъобщенията, защото предоставянето на инфраструктура за следващото поколение би трябвало да има достатъчно стимули, за да се инвестира и сега, и в бъдеще в, такива, в такава инфраструктура, имайки предвид, че следващите 50 години е необходима инфраструктура, която е открита, която дава възможности за нововведения, за разнообразие сред всички услуги, които се предоставят. А, що се отнася до фиксираните линии, мисля, че там пазара е прекалено концентриран. При мобилните оператори е фрагментиран пазара и част от тях нямат възможност да инвестират много, тъй като мобилните оператори биха могли да предоставят също широколентов достъп аз лично също считам, че и разпределението на цифровия дивиденд, както и кризата с роминга, би трябвало да насърчават развитието на, моби... на мобилните оператори. Четвъртата точка се споменава по този въпрос, се говори по този въпрос, но не трябва да се говори за 3G или трето поколение, а да се насърчава най-общо широколентовия достъп, който е безжичен и се вземе целият спектър. Считам, освен това, че единният пазар, който е цифровизиран, не трябва да бъде свързан само с пазара на дребно и потребителите. Нуждите на бизнеса би трябвало също да бъдат взети предвид. Европейските фирми, дали те са малки, средни предприятия или мултинационални компании, би трябвало да могат да получават и къте услуги и а, стоки на конкурентни цени, за да могат да развиват бизнеса си. Освен това, дружествата в една една държава членка би трябвало да имат същия достъп до такъв тип мрежи, както и у нези, които работят в други държави членки. По този начин считам, че дружествата ще са тези, които ще изиграят най-важна роля при насърчаване на развитието на нови платформи, като например Cloud Computing и интелигентни мрежи. Има и други, разбира се, но ще спра до тук. Благодаря. Э, Благодаря. И последният докладчик в сянка, колегата Ламберт, давам му думата. Благодаря, господин председател. Ние сме комисия по промишлеността. Затова бих искал да възприема един по-промишлен подход. Когато разглеждаме пазара, ние имаме там инфраструктура. И тук не трябва да се самоспокояваме, защото от гледна точка на технологиите – Европа е в незавидно положение. Ние имаме големи оператори, които предоставят инфраструктура. Но технологията, която се използва в Европа, не е изобретена в Европа. Глобалните лидери не са в Европа. Вие може да кажете, Nokia, иноватор в областта на мобилни технологии, има още някоя друга фирма, но като цяло новите технологии не са европейски. Ако разгледаме приложенията, където все повече и повече пари се инвестират, виждаме, че повечето софтуер също не се произвежда в Европа. Затова искам веднага да кажа, че не трябва да се самоуспокояваме. И ако искаме да бъдем активни участници на този пазар, ние трябва наистина да разберем, че трябва да се действа незабавно. Затова благодаря на Пилар за първоначалния текст. И така, второ, къде отива пазара? Ако разгледаме сектора на ИКТ, отначало целта беше една – да се постигне едно нещо – производителност на човешките ресурси. И през последните няколко десетки години ИКТ постигнаха точно това. Основното внимание на пазара сега ще бъде насочено към продуктивно използване на ресурсите и най-вече енергията. И това ще се постига по-скоро чрез приложенията, а не чрез хардвер, не чрез оборудването. Тази битка сме загубили. Като говорим за култура и други неща, трябва да отчетем, че също както каза и госпожа Валян, може да се окаже така, че в едно застаряващо общество тези ИКТ ще ни позволят възрастните хора да живеят в собствените си домове, в нормалното си окажение, а не да ги паркираме в старчески домове. И отново за приложенията. От гледна точка на промишлеността, сектора на ИКТ, ако искаме Европа да бъде поне една от водещите държави, ние трябва да ускорим нашата дейност. Много колеги тук говориха за конкуренцията, за отворения пазар. Изцяло подкрепям това. Но отвореният пазар няма да е възможен без публични инвестиции, без стимули. По този начин ние няма да можем да настигнем водещите в тази област. Ние имаме Лисабонска стратегия, имаме стратегия информационно общество 2010 и смятам, че още много какво има да се подобри. Смятам, че ако говорим за правата на потребителя, изменение 138, един пример, ние изпробвахме всички видове законодателство. И сега се опитваме да определим какви са правата на интернет потребителите в Европа. Смятам, че трябва да има една всеобхватна харта на правата на потребителите на интернет. Това, разбира се, включва и определене на правото на достъп, правото на сигурност. Разбира се, подкрепям това, което беше казано за сигурността на мрежите, но и право на неприкосновеност на личния живот – един пример. Ако искаме да имаме нисковъглеродна економика, ние трябва да има такива схеми, като интелигентна мобилност и плащане по интернет. Ние знаем, че тук имаме редица проблеми. Така че, ако искаме да ускорим възприемането на тези технологии, ако искаме обществеността да подкрепи тези инициативи, ние трябва да дадем много ясни гаранции за неприкосновеност на личния живот. Вие може да кажете, че това не е работа на нашата комисия, комисия ИТРА, това е работа на комисия Либо или на някой друг. Това, което ни можем да направим е да формулираме цели, за това какво трябва да се постигне. И тези цели не трябва да се отнасят само до ИКТ. Също така ние трябва да мислим за намаляването на емисиите. Ако ние нямаме амбициозни цели, европейската промишленост няма да бъде лидираща. Аз бих искал да сме по-целенасочени Има много добри елементи в доклада, но не смятам, че това ще бъде отправна точка за законодателите и за промишлеността, за отрасъла. Смятам, че докладът трябва да бъде по-силен и да бъде по-амбициозен. И може би 2015 година наистина е един срок, до който ние ще трябва да постигнем. Отново не трябва да се само успокояваме. Европа изостава в сферата на ИКТ. Ако искаме да настигнем другите, трябва да ускорим ход. Благодаря. Благодаря. Сега се изказаха вече всички докладчици в сянка. Сега а, моля колегите, които ще вземат думата, да се е, концентрират максимално в рамките на две минути, защото имаме още една точка от дневния ред. Госпожа Тикао и след това госпожа Кавалио и накрая господин Валтер. Госпожа Тикао, моля. Благодаря, господин председател, но мисля, че госпожа Фигрейда е докладчик в сянка. Може би първо да дадем думата на госпожа но Тя е докладчика в сянка. Съжалявам, тази информация не беше достигнала до мен. Давам ви думата. Благодаря, господин председател. Аз представлявам тук Обединената левица и ще говоря по този документ. Не бих искала да отнема много време. Има три важни аспекта. Разбира се, това, което казаха колегите, беше много полезно. Смятам, че докладът е балансиран в много сфери, но смятам, че различните елементи, особено предложенията, могат да бъдат подобрени. Смятам, че предложенията са добри. Но е важно да избягваме нови разделения, нови възможности за изолация при дигиталното развитие. А има потенциал да създадат нови разделителни линии, да се създаде нова форма на изолация. Това вече се случва. И разбира се, става дума за борбата срещу бедността в Европейския съюз. Необходимо ни е да имаме предложение, предложение което да позволи да избегнем тези разделителни линии. Да, важно е да се постигне бърз напредък, но тази скорост не трябва да води до по-голямо неравенство и следователно по-голяма социална изолация. Не трябва да се допуска неравенство нито между страните, нито между социалните слове, защото има много хора в Европейския съюз, които все още не могат да имат достъп до интернет или този достъп е много затруднен. Много е важно да бъдат подпомогнати точно тези хора в европейското общество. Например, цифровото развитие може да бъде един прекрасен начин да се постигне по-висока професионална квалификация, там професионална реализация на хората. Това включва и хората с увреждания. Затова смятам, че обществените инвестиции в тази сфера са много важни. Също принципът на солидарност е именно това, което ни трябва, за да преодолеем неравенството, което съществува в момента. И също така той ще ни позволи да предотвратим влушаването на положението. Госпожа Дел Кастио се спира върху тези моменти в своя доклад, но мисля си, че те могат да бъдат доразработени. Може да се отправи едно предупреждение какво може да случи нека да не се получи така, че през 2015 година да кажем всичко, което направихме, влуши нещата, задълбочи се неравенството в европейското общество и се задълбочи неравенството между отделните страни и отделните региони. Неприкосновеността на личния живот е отново нещо, което беше правилно подчертано от колегите, също правилно беше посочена опасността от киберпрестъпността. Мисля, че тук също трябва да работим повече, да разработим този аспект, защото наистина това е заплаха за цялото бъдеще развитие, особено що се отнася до електронната търговия и използването на услуги чрез интернет. Смятам, че трябва да предложим разпоредби, нормативна уредба тук, за да гарантираме, че никой не е оставен зад борда. И нито малките и средни предприятия, нито микропредприятията, нито потребителите. Никой не трябва да бъде оставен зад борда. Също така вече споменах, че има уязвими групи в обществото. победните хора, възрастните хора. Има хора, които просто не могат дори да се докоснат до безкрайното богатство, което ни предлагат информационните и комуникационните технологии. Разбира се, нещата могат да се влушат и за това аз ще предложа някои изменения с цел да се подобри доклада. Благодаря. Божа Тикао, благодаря. oferiți și eu pe doamna raportor. Aș dori însă să încercăm să ne gândim cu toții. Искам да посоча, че в крайна сметка трябва да си помислим за това, което вече беше постигнато във връзка с плана за действие. Къде се намираме сега и е, защо не можем до 100% да изпълним поставените цели? Знам, например, че в рамките на планът за съживяване на економиката се предвиждат около 1 милиард евро до края на годината, за да може да се осигури на Европа достъп до широколентовите технологии. Трябва да осъзнаем какво е постигнато до момента и да се зададем въпроса дали не може да се постигне повече. Аз смятам, че електронното правителство също е от много голямо значение. Това е, дава възможност на гражданите по електронен път да контактуват с е, органите на публичната власт и е, тук е постигнат напредък. След това и e Гос господин Сатаяни посочи, че е, трябва да има е, изготвяне на фактури по електронен път и като погледнем е, какво е записано в директивата за услугите по този въпрос, установяваме, че всъщност всички доставчици на услуги е, трябва да предвидят е, такава възможност. За съжаление обаче това не е факт поради редица пречки от юридическо естество – Например, доставчиците на услуги в Португалия не са предвидели възможността, за която говоря. Например, мога да посоча, че има национални разпоредби, но, нали, които са относими в случая, но съществуват някои пречки от юридическо естество. Искам да кажа и няколко думи във връзка с областта на приложение на интелигентните мрежи за подобрение подобряване на ефективната е, ефективност. Това а, се отнася не само за жилищния сектор, но и за Single Sky, интелигентните транспортни системи. А, какво всъщност още може да се а, въведе? и е, какво е, всъщност още е необходимо. Например, тясно сътрудничество между е, държавите членки и в бъдеще, за да е, може да се гарантира по-добър обмен на информация. Последната точка, която ще засегна, се отнася до сигурността в. Е, електронното общество. Необходимо е осигуряване на защита на критичната инфраструктура и на определени е, данни като част от нея, за да могат потребителите да е, имат доверие. Ние трябва да гарантираме тяхната защита може би е, господин Коласанти би посочил нещо повече в тази връзка когато става дума за взаимното признаване на електронните подписи. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на Пилар де Кастио за отличната работа, която представи пред нас. Има една тема, която искам да засегна по-специално и тя е свързана с компетенциите или уменията. За мен има две нива такива. Едното са общите компетенции или умения на населението и от друга страна имаме хора с много високи умения, като например компютърни инженери, инженери в сферата на далекосъобщенията. Мисля, че в Европа нямаме достатъчно такива от втория тип. Имаме нужда от повече инженери. Нещо се случва с микрофона, казва ораторката. Имаме много млади хора, които са без работа, имат умения, но не умения в тази сфера. Ето ви още една причина. А, според мен има работни места в тази сфера. Трябва да привличаме повече студенти към тази тема – компютърното инженерство. Защо нямаме такива? Мисля, че причините са две. От една страна ниските оценки на учениците по математика и физика, а там са необходими математика и физика, така че трябва да насърчаваме а, хората да харесват от малки математиката и физиката, за да може по-нататък а, те да избират такива специалности. На второ място трябва да кажа, че голямата част от студентите в университетите в момента са жени, а жените по принцип като че ли не се насочват толкова към тези специалности. Това трябва да се промени. Пет към едно е съотношението на жени и мъже в компютърните специалности. Освен това, мисля, че бихме могли да привличаме добре обучени хора от трети страни, както го прави Калифорния, под отношение и на Китай също. Но имаме проблеми, защото в много държави членки е изключително сложно един чужденец да пристигне да започне да работи, т.е. бюрократичният механизъм е много тежък и се осложнява живота на хората, така че те биха били по-привлечени от САЩ да отидат да работят там, отколкото да дойдат да работят в Европа. И още нещо свързано с този въпрос. За да имаме хора с а, добри умения, трябва да насърчаваме развойната дейност и научните изследвания и най-вече връзката между тях и бизнеса, т.е. между академиите, университетите и а, деловата сфера. Това бих искала да бъде подсилено в доклада. Благодаря. Господин Бейбър. Благодаря. Мисля, че тази тема, която беше толкова добре разработена от докладчика, е една от най-важните теми за настоящия мандат става дума не само за още една сфера от индустриалното общество, а наистина за цифрова революция. И това е от много решаващо значение. Това е стъпка сходна с откриването на книгопечатането някога. И а, ние трябва да се научим да мислим по цифров път. Това а, много а, ще а, класне напред нашето развитие и а, е решаващо значение за бъдещето на Европейския съюз и на Европа и то много в по-голяма степен, отколкото други неща. Е, просто ние трябва да поставим нещата на място на правилно равнище. Това е най-важният от всички въпроси, както беше посочено. Ние имаме известно изоставане. Разликата между Япония и САЩ от една страна и нас от друга страна се увеличава и трябва да внимаваме. Не искаме да да бъдем а, начално място в тази технологична революция. Защо? Защото трябва да наваксваме. Мисля, че основата, която е създадена тук за тази цел е чудесна. Още две неща искам да засегна. По член 19 искам повече информация и повече разяснения и след това авторските права, борбата срещу пиратството. В интернет това е също нещо много важно и европейското авторско право, което се урежда в член 19. За мен тук нещата са малко неясни, необходима ми е повече информация, повече разяснения са ми необходими и не е ми е ясно как в момента може да се прилага този текст. Аз мисля, че трябва да се намери правилното място на принципа за субсидиарност и да се води диалог. Ние със сигурност по-късно ще се върнем пак към този въпрос, но ако по нещо не споделям вашето мнение, това е член 19 и въпроса, свързан с европейското авторско право. Новото поколение тук е от решаващо значение. И какво ще се прави с предишното поколение? Информатизацията, например, на училищата също трябва да се ускори. Това е част от необходимостите. Съществуват определени страни в северната част, а и във Франция, където учениците получават безплатни лаптопи, така както в прогимназията се даваха безплатни учебници. Трябва да се следва и в бъдеще този път. Трябва да правим това за доброто на следващите поколения. Благодаря. Благодаря. Искам да направя два кратки коментара. Първо, в подкрепа на казаното от госпожа Валиан. Мисля наистина, че е важно да не забравяме, че е необходимо да се налагат е, нужните норми за насърчаване на конкуренцията. Знаем къде искаме да стигнем и за да стигнем до там, до този напълно конкурентен пазар на далекосъобщенията. Това ще бъде изключително полезно за фирмите. Те ще имат избор, както и гражданите, на ниски цени. Но е необходимо да има правила, защото без правила онези, които имат власт, ще си останат доминантни и ще имат монопол. Това не бива да се забравя. Искам да се съглася, освен това, с госпожа докладчика, за това, че не бива това да се счита за повод за повторно отваряне на пакета далекосъобщения. Важно е да се фокусираме по-настоящем върху транспонирането и бързото прилагане на този пакет на национално ниво. Това включва въпроса за функционалното разделяне. Мисля, че в различни държави членки това е доказало ефикасността си, особено що се отнася до конкурентните условия. Надявам се да можем да се фокусираме не върху отваряне на този пакет, а придвижване напред. Благодаря ви. Уважаеми колеги, искам сега, след като изслушахме подробните позиции на парламента, да чуем представителя на комисията, господин Коласанти. Мисля, че този дебат идва в един изключително полезен момент по отношение на вътрешните ни дебати. Както знаете, Европейската комисия ще определи своите становища, своя подход към цифровия дневен ред, но съвсем ясно е казано, че ние няма да го направим, докато не получим становищата на Европейския парламент, както и на съвета. Сроковете в момента са следните. Първо, вие ще приемете ваш доклад през март. След това през април ще има много важна среща, организирана от Испанското председателство в Гранада, където министрите неформално ще обсъдят горе-долу същата тема. И има документ, който вече се нарича и стратегията от Гранада. Да, след като получим тези два документа към края на април, ще изготвим окончателната версия на своя документ. Така че на този етап бих искала да подчертая бих искал да подчертая, че много се зарадвах на вашия принос, но бих искал от своя страна да направя някои лични бележки по отношение на документа, който предлага госпожа Де Кастилио. Има две предизвикателства, пред които е била изправена тя които се появяват и в изказванията на колегите след нея. При изготвяне на един такъв документ или документа на съвета или документа, който ние ще изработим, е да се изпрати едно най-общо послание към политическия свят, към обществото за потребността да се предприемат действия, да се инвестира по един много по-решителен начин в цифровите технологии да се извлекат всички ползи, които е възможно от тези технологии сега. И потребността е, всъщност трудността е защо сега е важно да стане това, а не преди няколко години, защото тези технологии са, от нас, са при нас от много години. Чухме част от основните причини, поради които точно сега е момента да положим усилия. Но това е едно предизвикателство и с него докладчицата се е справила. Но има още едно предизвикателство и то е следното. Как можем да обясним какво може да се направи в една ситуация, в която чисто обективно погледнато трябва да се намесим в най-различни сфери. Тоест много повече сфери, отколкото могат да се споменат в един политически дебат. В момента се намираме в ситуация, в която трябва да се предприемат действия в 50-60 отделни сфери. Но в политическия дебат трябва да се излезе бързо с едно послание и никак не е лесно да се резюмира всичко това в няколко параграфа. Считам, че госпожа Декастилю се е справила много добре. Тя се е опитала да подреди по логичен път тематиката, като е заложила определени стълбове. В част от коментарите обаче, част от а, евродепутатите поискаха допълнителни неща или доразвиване на някои чести. Помислете само за секунда, например, за документа, който бе прият в Мадрид на 18 януари. Той се нарича електронна индустрия, i-industry. Т.е. какъв трябва да бъде цифровия дневен ред? Там имаше 78 препоръки. Ето това показва колко е сложен и многопластов въпроса. Подходът на госпожа Декастио е логичен, той е заложена е първо една обща цел, но ако говорим за ИКТ, тези технологии имат нужда от комуникационен аспект, така че трябва да се тръгне от мрежите, от необходимостта те да бъдат развити. След като имаме тези мрежи и тези технологии, е важно да има необходимите умения и тя се занимава с тази тема. След това идва основния въпрос, който трябва да се занимаем. Възможността да се използва тези технологии, доверието в тези технологии, като защита на данните, сигурност и много други сфери. Крайна сметка, и на вътрешния ни пазар ни показват недостатъците на същия този вътрешен пазар. И къде са тези, които сближават отделните граждани и хора, а по този начин пък виждаме и какви са пречките ни необходимостта от научни изследвания, развойна дейност, приноса на ИКТ към енергийната ефективност и устойчивото развитие. Това са много сфери, които са подредени според мен по един подходящ начин. Няма да коментирам отделните аспекти, макар че мога да го направя, но искам да подчертая нещо, което бе споменато от много от ораторите – и то е, че този доклад и цифровия дневен ред като инициатива не са повод да започнем отново дебат по регулаторната рамка. Ние вече сме одобрили една рамка за развитието на тези мрежи, които са ни необходими. Това е очевидно, не само институционално погледнато, но считам, че е важно и да го подчертаем отново – Намираме се в едно положение, в което всички сме изправени през развиването, развитието на тези мрежи, което е много по-бавно, отколкото ни се иска. Знаем, че основната причина за това е, че в момента тези инвестиции са много големи и съответно няма достатъчно възвръщаемост от тези огромни инвестиции. Държавите членки и публичният сектор биха могли да направят много, за да намалят разходите е, по тези инвестиции, т.е. да улеснят тези инвестиции. Та по-настоящем посланието, което според мен трябва да изпратим всички заедно е, че регуляторната рамка е уточнена, тя е детализирана, ние по това няма да говорим, ние ще е, спазваме поне следващите няколко години. Но има много неща, които държавите членки могат да направят, за да намалят разходите по тези инвестиции, като, например, споделяне на инфраструктура, право на достъп, улесняване на определени инвестиции, адаптиране на сгради и така нататък. Това се прави в някои държави членки. Та там трябва да бъде фокусът, когато обсъждаме след тези мрежи за висока скорост. Благодаря. Е, господин Коласанти и накрая госпожа Кастилио. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да благодаря на всички, които са допринесли със своите изказвания, благодаря на експертите. Благодаря и на представителя на комисията. Но бих искала да подчертая няколко момента. Първо, смятам, че всички като цяло сме съгласни. Постигнали сме съгласие. Радвам се на това. Не съм и очудена, защото говорим за преразглеждане на законодателство, което се отнася до цял един сектор. Виждам, че се изгражда консенсус в тази комисия. Изгражда се един общ подход към основните аспекти. И виждам, че надскачаме партийните граници в този случай. Смятам, че това е много важно. Това е важно за нас като комисия, повечето политически групи са съгласни с предлагания подход. Следващия етап е да се определи цифровия дневен ред и се надявам, че там ще запазим добрия дух и ще постигнем консенсус. В отговор на изказванията много е важно да не объркваме приложното поле на предлаганото законодателство с други аспекти. Има много неща, които вече са решени от пакета за, далекосъобще... за далекосъобщенията и те трябва просто да бъдат приложени на практика. И последно, мисля си, че господин Ламбертс го каза, всичко, което ви казахте, беше много интересно и съм съгласна с казаното от вас. Много от нещата, които ви казахте, обаче вече са отразени в моя доклад. И когато аз говоря индустрия. Аз нямам предвид само отрасъл на далеко съобщенията. Аз говоря също така и за целия сектор на информационните и комуникационните технологии. Тук включвам и далеко съобщенията, и информационните технологии и възможност за, тъй да се каже, кръстосано опрашване в рамките на целия широк сектор – Es más, hay un apartado específico. Разбира се, тук също могат да бъдат включени други отрасли, например енергетиката. Има отделен текст, който свързва технологиите в сферата на ИКТ с нисковъглеродните технологии. Така че става дума за много различни отрасли. И по тази причина е важно правителствата да се превключат от аналоговите технологии към цифровите технологии. Също така хартата за правата на потребителите. Аз казах, че това е много важно. Така че всички тези моменти са нещо, по което ние имаме съгласие с вас, господин Ламбертс. Разбира се, винаги могат да се подобрят формулировките и точно за това обменяме мнения, точно за това ще има процес за внасяне и постигане на съгласие по измененията, но съм съгласна изцяло с вашия подход и смятам, че той вече е намерил отражение в предложения от мен документ. И последно за авторското право. Тук аз имам предвид европейското авторско право, е един много сложен въпрос поради специфичния характер на онези сектори, които са предмет на авторско право. Създаване на визуално съдържание, създаване на литературни творби. Това, което аз мисля, е, че това е нещо, към което трябва да подходим много внимателно и много внимателно да го разгледаме. Ако искаме да имаме единен цифров пазар, разбира се, не трябва да забравяме за авторското право. Дори не трябва и да си помисляме за нещо подобно. И точно тази политика, точно тази линия е възприята в моят доклад. Разбира се, въпроса за авторското право и за неговата защита може да бъде решен чрез някои компромиси, отнасящи се до формулировките. И отново искам да благодаря на всички за този изключително интересен обмен на мнения и разбира се следващия етап е етапа на измененията. Благодаря ви. С това приключихме работата по тази точка от дневния ред. На 11 февруари в 12 часа е крайният срок за внасяне на изменения. Повтарям, 11 февруари, 12 часа. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Съжалявам, скъпи колеги, че имаме само 15 минути на разположение и а, ние а, трябва принципно да изгръз... изясним въпроса как да структурираме дебата така, че за всички доклади да остава еднакво време приблизително, а не за последния доклад да остава най-малко време. Сега трябва да се опитаме за 15 минути да проведем а, дебата по следващият а, доклад. Благодаря, господин председателю. Ще се опитаме да се вместим във времето. И така, съвсем бързичко. Това е предложение за директива от страна на парламента и съвета за просрочените плащания, международните сделки, бе направено от комисията през април 2009 година. То е част от а, рамката за работата на малките и средни предприятия или съответния документ в тази насока. Да, преди да започне дебата е много важно да кажем, че това всъщност е едно преразглеждане на една директива от 2000-та година, която по-настоящем влезе в сила, е в сила, извинете, но не е постигнала до момента целите, които е възнамеряла да постигне. Не искам да се занимавам тази сутрин с цифри и цитиране на статистически данни и така нататък. Мисля, че това го направихме на заседанието през декември. Всички тези цифри са свързани с просрочените плащания а, в Европа. И това е един проблем, който оказва въздействие върху много хора. Той има огромно въздействие върху много малки и средни предприятия. Дали председателя казва, може ли, ако искате да си говорите, да излезете навън, защото не може да се представи доклада? Благодаря. Е, и така, в момента се намираме в криза, както знаете, и това наистина може да има изключително отрицателно въздействие върху съществуването на много малки и средни предприятия, да рискуват да бъдат затворени и това би довело до сериозни проблеми в сферата на заетостта. Никой не е пропуснал, предполагам, значимостта на този документ. Необходими са действия, подходящи действия и то бързи такива, за да можем да а, решим един проблем, който, както казах, е голям проблем за малките и средни предприятия в а, условията на криза. Тук се крият много рискове. Та, за това предложението на комисията може да бъде резюмирано в четири точки. Първото е свързано за, с транзакции между отделни дружества и те помежду си би трябвало да определят сроковете за плащане. Ако няма някакви а, записани срокове в самия доклад, то тогава 30 дни след получаване на фактурата е срока за плащане, т.е. крайния срок за плащане. След това транзакции с публичната администрация. Тук а, отново са записани 30 дни след получаването на фактурата. Предложението на Европейската комисия обаче, и аз мисля, че това е някаква гранична стойност, дава възможност за изключения а, и въвежда 5% на компенсация от общата сума, плюс лихва за просрочено плащане – освен това, има несправедливи клаузи, както знаете в договорите. Това също се засяга. И на четвърто място се дефинират самите суми за компенсация при просрочено плащане, които биха могли да бъдат изискани. Всичко това оказва своето въздействие върху прозрачността. Това бе записано съответно и в предишната директива, която тук ревизираме. И тук в тази директива също сме се занимали и с определенията. Та на базата на дебатите, които проведахме през декември в нашата комисия, както и в светлината на собственото ми становище и становището на докладчиците в Сянка, аз считам, че искам да си запазя правото да се разгледат особено у нези сфери, които не са били засегнати по-късно. Е, много успешно беше срещата ми с е, е, колегите, с госпожа Пала и в комисията по вътрешния пазар, особено, що се отнася до срещата с представителите на националните парламенти. Тази директива, в крайна сметка, ще има по-силно въздействие в някои държави членки, отколкото в други. Затова си мисля, че е добре много бързо да подходим към приемането на този текст на директива. Мисля, че становищата, които бяха изразени, най-общо са приемливи, макар че има нужда, както казах, от промяна и във формата, до известна степен и в съдържанието, за да се избегне риска а, с а, прекалено големи а, вариации в тълкованията на, на такива текстове. Това се случи, например, с а, тази директива, директива 35 от 2000-та година и в крайна сметка тълкованията доведаха до това, че директивата не доведе до нищо. А, така. Казах, че първоначално става дума за транзакциите между отделни дружества. Мисля, че е много слабо предложението на директивата в тази сфера по отношение на сделките между фирми, тъй като по отношение на сроковете, крайните срокове, може да има изключения и това според мен може да окаже отрицателно въздействие. Особено когато говорим за частни страни, за частни дружества, когато тези две не са поставени на равни начала, то тогава по-малкият бизнес ще трябва да бъде е, в позицията е, да приеме едни е, налагани му от другия по-голям партньор правила за плащането, които не са му достатъчно удобни. Например, ще му наложат 60 дни за плащане, а не 30, колкото са му необходими. Затова ние трябва да запишем тези 30 дни като а, прагова стойност, за да се прекрати използването на такива изключения. Може да има, примерно, едно такова изключение, но то напълно трябва да отговаря на принципа на необходимостта, но никога да не се надхвърлят 60 дни след подаването на фактурата. Мисля, че ни е необходимо едно решение, което да включва унези дружества, както и другите пък битови предприятия, които да бъдат включени като комуникации, транспорт и така нататък. След това разходи за възстановяване. Имаме нужда от възпиращ механизъм, според мен, тук и мисля, че текстът трябва да бъде задължителен. Тоест, автоматично да се задейства този механизъм а, при нужда. Последният въпрос е свързан с информацията. Смятам, че той е изключително важен. Не можем да се борим с просрочените плащания, ако не информираме а, гражданите, така че и бизнес и гражданите да знаят какви са новите им права. Освен това, считам, че нашата парламентарна комисия би трябвало с времето да наблюдава съответното разпространяване на информация, и то надлежно такова, за да може дружествата да са запознати с новите плюсове, които им предоставя тази директива. И в заключение, господин председател, има един конкретен аспект, с който не се занимах, и това беше нарочно, а, макар че въпросът е изключително важен, защото го смятам за изключително деликатен, особено в светлината на бюджетните последствия за определени а, сектори на публичната администрация. Става дума за член 5 Извинете, раздел 5. Разплащания с публични организации. Там кредиторите имат право на компенсация, която е обща сума за просрочено плащане, което е 5% от дължимата сума. По време на дискусиите се оказа, че тази правова стойност от 5% не е подходяща за публичната администрация, като се има предвид огромната възможност да се залагат различни условия, когато става дума за договори между отделни частни дружества. Така че си мисля, че е хубаво да разгледаме отново тази разпоредба. 5% е прекомерно. И мисля, че трябва да се преразгледа тази цифра и тя да падне малко и тя да бъде свързана и с договорите между частни партньори. така че да не се окаже, че цялата тежест е върху публичната администрация. И накрая, искам да чуя вашето становище по някои въпроси. Надявам се, а, че ще намерим съответното балансирано а, становище, което да взема предвид становището на всички ви. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка за работата, а, която бе из, свършена до момента. Надявам се в неформален и формален план да се срещнем отново, за да разгледаме различните компромисни изменения, които евентуално бихте искали да бъдат въведени. Благодаря. Да. Благодаря. Изказвам се от името на господин Роде, който е докладчик Сянка. Като цяло ние подкрепяме проекто доклада. Докладът е балансиран и предлага необходимите разяснения, а също така укрепва необходимите разпоредби. Ние най-вече сме съгласни с измененията на докладчика да се засилят разпоредбите, свързани с малките и средни предприятия и взаимоотношенията между дружествата. Много често по-големият търговски партньор злоупотребява със своето положение и едностранно налага неблагоприятни условия за плащане. Също така обаче сме наясно, че трябва да се защитят договорните прерогативи на дружествата. Смятаме, че трябва да се намери решение, което да отговори на тези до някъде противоречащи си изисквания. Говореше се за предотвратяване на ситуация, в която големите дружества да променят едностранно договорните условия след сключването на договора. Трябва да се включат разпоредби в директивата, които ще бъдат много възпиращи за всякакви опити за едностранна промяна в условията за плащане след сключването на договор. И накрая също така съм съгласна с укрепването на разпоредбите, отнасящи се до взаимоотношенията между бизнеса и органите за обществено управление. Благодаря ви. Господин Бенцен, е, докладчик Сянка има думата. Искам да благодаря за добрата работа, която е свършена. Тук става дума за една много важна тема. В понеделник в е, комисията за противодействие на кризи имахме заседание и там а, обсъдихме факта, че е голям проблем в настоящата криза забавянето на плащанията. И а, като прочетете обосновката, искам а, само да поясня, че между публичния и частния сектор съществуват наистина големи трудности при разплащанията, именно защото частните фирми понякога трябва да страдат от действието на договорни разпоредби, които им се налага да приемат поради трудните условия в настояща ситуация на криза. Малките предприятия се поставят под натиск и в кризата за банките, които до голяма степен са в несъстоятелност и не отпускат кредити, всъщност всъщност те упражняват натиск върху малките фирми и съществуват някои текстове за търговски сделки между частни фирми и частни фирми, т.е. само в частния сектор и е, търговски сделки между частния и е, публичния сектор. Аз мисля, че тази директива наистина трябва да се прилага, защото като погледнем старата директива, става съвсем ясно, че тя просто не функционираше. Ние се намираме в ситуация, в е, която малките и средни предприятия, които всъщност са гръбнака на европейската економика, е, са така поставени под натиск под големите фирми. Аз смятам, че това е въпрос, който подлежи на обсъждане сред нас, защото тези текстове трябва да действат в полза на малките и средни предприятия. Проблемът е огромен и той едва ли ще намалее. Цялата дискусия във връзка с това какво може да означава грижата за публичния и грижата за частния сектор, какво да се прави примерно с старческите домове в публичната сфера и частните старчески домове. Това са неща, които не могат да се разделят толкова лесно едно от друго. Аспектите, които проличават в измененията, сочат според мен всички в правилната посока. Не трябва да има разлика между публичната сфера и големите частни фирми. Радвам се много, че тази дискусия беше започната. Благодаря, колегата Бютикафер. Благодаря, господин председател. Аз искам директно да свържа думите си с последните забележки на преждеговорившия. От наша гледна точка е също така изискванията, които имаме към публични институти и за частни е, договорни партньори не трябва да се различават е, коренно е, едни от други, защото всъщност това би могло да доведе до изкривяване на пазара или до дискриминация. Затова е, частните договорни партньори и публичните договорни партньори, т.е. от частни от публичния сектор, трябва да се разглеждат равнопоставено и да да се третират равнопоставено. И още веднъж искам да посоча изрично това. трябва да действа и за европейските институции. Те, върху тях също трябва да действат съответните регулации. Е, а, иначе ние не сме толкова сигурни дали срокът от максимално 30 дни е, е достатъчно добре определен. Не става дума само за... Сега със сигурност става дума за това да се защитават интересите на малки и средни предприятия, обаче трябва да се защитават в разумна степен интересите на публичния сектор и за това един максимален срок от 60 дни мисля, че би представлявал една крачка по-близо до баланса. Колегата Оди благодаря. Благодаря. Аз също бих искал да благодаря на докладчика и да го поздравя и особено за това, че подчертава ролята на малките и средни предприятия. Изцяло съм съгласен с прембюла. Съгласен съм и с това, че европейските институции също така трябва да се подчиняват на тези правила. Европейската комисия, например, не изплаща дължимите средства на един изследователски център, защото изследванията се водят по седма рамкова програма и тъй като още не е приключена, парите се забавят. Затова искам да задам въпрос на докладчика. Защо трябва да свеждаме Обхвата на предлаганата директива е само до взаимоотношения между дружества или дружества и органи за обществено управление. Трябва също така да има надлежни и бързи разплащания между публични институции. Също така трябва да проявим и известна гъвкавост, когато става дума за данъчното облагане за да може да се отложи от страна на дружествата плащането на данъците по кредита. И... Господин Скилиакакис, като последен оратор за днес. Бих искал да подчертая значението на взаимоотношенията между публичния сектор и органите за местно самоуправление. Последните обикновено получават парите си от публичния сектор, но не чрез търговски сделки. И органите за местно самоуправление имат задължение за плащане спрямо частни дружества и органите за местно самоуправление не могат да извършат тези разплащания, защото те не са получили парите си от публичния сектор. Това е доста често явление в много държави членки. Също така, в моята страна това е проблем. Освен това, парите от Европейския съюз, превеждани към публичния сектор, т.е. към държавата, след това твърде бавно се предоставят на органите на местно самоуправление поради процедурни затруднения. И затова органите за местно самоуправление се сблъскват с големи затруднения, когато те трябва да извършват разплащания и те са наказвани за това, за което те не носят вина, не носят отговорност. Трябва да обмислим тези взаимоотношения между държавата и органите за местно самоуправление – особено когато средствата от държавния бюджет, насочвани към органите за местно самоуправление, не подлежат на никакви времеви ограничения. Благодаря. Давам думата на представителя на комисията. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на докладчика за чудесната работа. Измененията, които предлага, според нас са в правилната посока. Това означава, че нашето предложение ще се подобри и ще отговори в по-голяма степен на интересите на малките и средни предприятия, защото в крайна сметка това беше целта ни при изменението на директивата от 2000-та година. Добър етичен кодекс да се приеме, също така и срокът от 60 дни, автоматичното изпълнение на решенията, плащане на лихви за забава, както и разширяване на приложното поле така, че да се обхванат и енергийните доставчици. Според мен това са много смислени и много конструктивни предложения, на които ние гледаме положително. Може би искам да посоча още веднъж нещо много важно. Става дума за изменението при което комисията не е съгласна с вашия анализ. Става дума за разделяне на сроковете между фирмите. Там се посочва, че не е в интерес на МСП комисията да се стреми към такава хармонизация. Ние говорихме за свобода на договаряне и няма смисъл да се връщаме на тази тема. Но още веднъж накратко да посоча следното. Може би не съм го посочила ясно. Става дума за два различни модела на търговски обмен между малките и средни предприятия и големите предприятия. Много често последните оказват натиск върху тях и това е класическият пример за дребните доставчици на големите търговски вериги. И може би тази тема заслужава повече внимание. Има обаче е, още един сценарий, който понякога се забравя, а именно, че самите малки и средни предприятия – получават много дълги а, срокове за плащане от фирмите, от които извършват а, покупки. И аз а, мисля, че хармонизирането и приемането на срок от 60 дни във всички сектори и отрасли, не без значение каква е ситуацията в МСП, няма да бъде много благоприятно за много средни предприятия, които всъщност се нуждаят от свобода на договаряне и които също ползват такива такива дълги срокове за плащане. Е, след като е, има толкова различни ситуации, накрая си помислихме, дали не е добра идея да се приеме срок, е, който е, частично е, може обаче да навреди на малките и средни предприятия, защото понякога техните срокове за плащане са доста дълги понякога и би им се нанесла вреда, ако някои от тези срокове се съкратят. Като се има предвид настояща економическа ситуация, финансовата криза, мисля, че това няма да е в интерес интерес на малките предприятия, така че ние търсим добре балансирано решение и Е, депутатът, който говори от името на докладчика в Сянка, посочи, че трябва да се стремим към добър баланс, обаче е, ние не смятаме, че това е, трябва да води до хармонизация на сроковете за плащане между фирмите. Защото като разгледате ситуацията в държавите членки, ще установите, че такава хармонизация няма, с изключение на една държава членка. И тук принципът е, че всъщност този принцип предвижда много изключения. Е, трябва да се вземат е, различни изключения и различни особености е, на отделните сектори. Предвид това е най-общо, което исках да посоча по тази точка, защото тук не споделяме позицията на докладчика. Благодаря най-сърдечно, доста пресрочихме времето, имам предвид преводачите и имайки предвид преводачите, ви предлагам да приключим. Е, имате ли все пак още нещо да кажете? Аз искам е, да бъда съвсем кратък. Благодаря, господин председател, че ми давате думата. Е, дискусията протече много добре. В сравнение с дискусията от декември ние направихме една голяма крачка напред. Посоката е правилна, Ясно е, че е, някои неща трябва да се разгледат детайл. Имам предвид е, въпросите, които бяха поставени по време на дискусията, обаче аз казах още в самото начало, е, имам предвид е, горната граница от 5%, след това отношенията между фирмите, имам предвид малки и средни предприятия и публичния сектор, това е като второ. И е, всичко това са въпроси, които ние трябва да разгледаме по-задълбочено. Има предвид и свободата на договаряне и други подобни неща, които трябва да станат обект на по-задълбочена дискусия. Съгласен съм с това, което беше казано, че този нормативен акт трябва да бъде в полза на малките и средни предприятия, които са гръбнака на европейската економика. Така трябва да бъде прията директивата, че да отговори на техните интереси. Старата директива не функционираше добре, новата трябва да функционира, особено във време на криза, във време на проблеми с ликвидността и затруднено отпускане на кредити. именно тогава, когато ние не намираме отговор, ще трябва да помагаме на малките и средни предприятия, за да не се губят работни места. Сега, за хармонизирането бизнес то бизнес, но и с публичния сектор. Проблемът за малките и средни предприятия е, всъщност в двете посоки – както в контактите им с големите фирми, така и с публичния сектор. Трябва да се създаде синтез и необходимият баланс за защита на малките и средни предприятия с цел запазване на работни места. Следващото заседание 22 февруари. Благодаря много на преводачите за търпението, което проявиха. Благодаря.